ще даде за нашата дискусия. Искам да поздравя и членовете на Полския парламент и по-специално заместник председателя на Комисията по селско стопанство и развитие на селските райони в Полския парламент, господин Помалина, също и други двама членове на тази комисия в Полския парламент. Това са господин Хайклер и господин Гарбонски. След това Искам да благодаря и на господин Хосе Луис Магяро за това, че присъства тук. Той е министр на земеделието на Кастилия и Навара. Радвам се, че а, той също е тук и може да проследи нашата работа. Колеги, през изминалите месеци имахме многократно възможността да се занимаем с темата бъдеще на обща сълскостопанска политика и да задълбочим дискусията по тази тема. И сега вече наистина сме в а, разгара на дискусията. Днес а, нашата задача е да създадем обща сълскостопанска политика, която да отговори на най-различните на многостранните очаквания на нашите граждани и на предизвикателствата на новото и модерно глобално общество. Първо, опазване на околната среда, след това сигурност на храните, след това обществени блага и е, то както по отношение на хората, така и на животните. През последните години аграрната политика заема много централно място и това означава, че трябва да тласнем напред процеса за модернизиране на ОСП, който започна през 1991 година и 2000 година е, му беше даден нов тласък е, с реформата на Фишлер. Става дума за една амбициозна реформа, която е, отчита приносът на селските райони към развитието в днешния век. Става дума за перспектива, при която европейските земеделски стопани трябва да предоставят повече обществени блага, но да се вземе предвид и е, необходимостта от тяхното економическо оцеляване, така че те да могат да продължат да се занимават с земеделие на територията на Европейския съюз. След това искам да спомена защитата на селско продукция и нейното качество, както и е, различните инструменти, които са предвидени в различните договори и с които могат да се очертаят възможните пътища за бъдещето в Европа, която всички ние желаем и към която се стремим. Тези мерки не винаги се разглеждат приоритетни, поне е, външно изглежда така. Това се отнася до парламентарната дейност – ние ще се занимаем през следващи дни с документа Европа 2020 и искаме в този документ да бъдат днесени съществени изменения. Нашата комисия и целият парламент застъпват схващането, че Европа трябва да бъде опорна точка за стратегиите, с които ние трябва да се справим с тези големи предизвикателства. И по тази причина ние не можем да си позволим да се откажем от сериозни инвестиции в тази сфера, която наистина е приоритетна в целия свят. С договор от Лисабон ние влизаме в историческа фаза, в която процедурата по съвместно вземане на решения ще действа и в сферата на сълскотопанската политика, което ще даде на парламента нови правомощия, ще очертая по-ярко демократичния профил на нашата дейност и е, на е, демократичния процес. Аз съм убеден, че днешната ни дискусия ще доведе до задълбочаване на опита и познанията ни в тази сфера и в тази дискусия ще трябва да поставим правилните акценти, за да може ОСП да отговори на предизвикателствата на нашето общество. Сега давам думата на докладчика Джордж Лайен и пожелавам на всички плодотворна работа. Радвам се за днешния следобед. Uh, uh, Благодаря, господин председателю. Благодаря, Пауло. Присъединявам се към това, което вие казахте. Очаквам с нетърпение разискванията. Искам да благодаря на колегите, които вече коментираха работния документ, който представих преди няколко седмици. Струва ми се, че реформата на ОСП е основно предизвикателство за нашата комисия. Знаем, че Лисабонският договор вече е в сила и се мисля, че трябва да поемем на плещите си отговорността за създаването на една нова ОСП, благодарение на която да се справим с трудностите и предизвикателствата на 21 век. Ще представя предизвикателствата, очертани в моя документ. Ще чуем и гостораторите какво ще кажат Първата основна трудност, която трябва да отчетем е економическата и финансовата криза. Ще има натиск върху бюджета, върху неговия размер и колко средства ще се заделят за ОСП. Втората необходимост е да се гарантира справедливост в Европейския съюз между всички държави членки, справедливост за всички фермери. Тук имаме сериозни предизвикателства при взимането на решение. Третото предизвикателство е увеличаването на необходимостта от храни през следващите 30-40 години, както казва СТО, тъй като населението ще се отвои почти. И преди сме имали такива ситуации, сърското стопанство се е пригаждало, сега обаче имаме сериозни пречки пред себе си, имаме измененията в климата като проблем, имаме проблем с наличността на водни ресурси, на обработваема земя и така нататък. Не става въпрос само за въртване на кранчето, намерете земя, намерете енергийни ресурси и ще се произвежда повече храна. Така беше в миналото. Сега трябва да имаме устойчиво производство. Като част от предизвикателството всъщност е осигуряването на устойчивост. Трябва да гарантираме защита на околната среда, на биоразнообразието, отново това е една от бариерите пред предизвикателството да се произвежда повече храна, за да се отговори на нарастващото търсене. Реформата на ОСП е част от решението, а не част от проблема. Ние разполагаме с част от отговорите, включени в стратегията на ЕС за 2020. Независимо дали става въпрос за промените в климата или за другите елементи от тази програма, ОСП има своите отговори, ние разполагаме с тях, разполагаме с отговори на проблемите от 21 век. Отново трябва да кажем, селското стопанство е част от решението, а не част от проблема. Освен всичко останало, ОСП трябва да продължи да играе своята традиционна роля. Селските стопани в Европейския съюз трябва да останат конкурентоспособни на тези от останалия свят и най-вече на тези от САЩ. Освен това, трябва да се гарантира, че в цяла Европа има селско стопанство. Това е основен приоритет. Той винаги е бил на дневен ред. И накрая, естествено, достатъчно снабдяване с качествени храни за потребителите в Европейския съюз. Това са част от предизвикателствата. Надявам се, че поканените експерти ще дадат част от отговорите. Надявам се, че колегите тук също ще дадат отговори на въпросите, които поставям в документа за разискване. Очаквам с нетърпение дебата. Благодаря. Благодаря на Джордж Лайн. Благодаря ти за твоето изложение. Продължаваме. И сега искам да дам думата на представителя на комисията, господин Тасос Ханиотис. Благодаря за тази възможност да споделя с вас някои мисли, свързани с перспективите за общата съскостопанска политика след 2013. Перспективи, които ще бъдат маркирани от засилената роля на Европейския парламент в областта на ОСП. Бъдещата посока на развитие на ОСП предизвика оживен обществен дебат, базиран на два основни въпроса. Дали е нужна промяна в ОСП, дали трябва да има общо европейска политика, дали трябва да има структура с две, два стълба – Надявам се, че ще има положителен отговор на двата въпроса. Стига ОСП да продължи да прави това, което успешно прави от средата на 90-те години, т.е. да ни адаптира към предизвикателствата. Кои са тези предизвикателства в наше време? Те се характеризират от необходимост земеделието да се адаптира към економическата криза, промените в климата, като се отчитат и ограничените бюджетни ресурси. В краткото ми изказване аз искам да се спре на двата основни момента, свързани с ОСП, а именно предизвикателствата, свързани с економическата криза. и двустълбовия модел. Събитията напоследък показват увеличаване на цените през последните години. Економическата криза се отразява по-силно на земеделието, отколкото се считаше преди. Нарастват производствените разходи, има несигурност в снабдяването с храни в световен мащаб, което е свързано и с въпроса за промените в климата. В бъдеще се очаква и засилване на търсенето. Ние очакваме, че световното производство трябва да нарасне с 70% през следващите години. През предишните 40 години нарасна с 140%. Тоест, ние трябва да реагираме и на ограниченията, свързани с търсенето. За да отговорим на това предизвикателство, и за да видим дали тези два елемента имат отношение към бъдещето на ОСП, изискват да разгледаме различните подходи и инструменти, с които разполагаме. Ако приемем и тези два елемента, че ще продължат да играят роля, директните плащания ще продължат да са важни за подкрепа на доходите и за създаването на обществени блага. В дългосрочна перспектива се счита, че климатичните промени ще играят съществена роля. Подобряването на доставките на храни трябва да е в основата на ориентацията на бъдещата ОСП. Поредица от анализи показват, че политиката е важна за частнито и обществени блага. Производството може да доведе до намаляване на обществените блага поради ефекта на климата в някои региони. Присъствието на ОСП на общо европейско ниво ще гарантира териториалният баланс за земеделието. Това е свързано с бъдещето на ОСП и този аспект е, има връзка с е, економическата криза. В периода 2008 и 2009, само за две години, бяха ликвидирани всички натрупани е, ползи от 1994 насам. Това развитие на нещата не е свързано с сълскостопанската политика и е съвсем малко е свързано а, с а, земеделските пазари. То съвпада с а, период на изключително високи цени. Това е парадокс и можем да го обясним с продоволствена криза. С това се описва драматичното увеличение първоначално, а в последствие драматичното спадане на потребителските цени. Това доведе до свиване на доходите на фермерите. Трите а, пазара в земеделието, енергетиката а, и металопроизводството. Тези ограничения засегнаха доста от отраслите. Необходимо е да бъдат поддържани някои традиционни пазарни мерки, като защитни мрежи. Трябва да се помисли дали трябва да има по-целенасочена мрежа за защита на доходите в бъдещата ОСП. Трябва да отчитаме също и единното плащане. Това е важна защита на селскостопанската дейност и допринася за създаването на обществени блага чрез земеделието. За да отговори тази програма успешно на целите след 2013, като същевременно се базира на това, което вече сме постигнато, е необходимо да се направят допълнителни корекции по посока на повече хармонизация в подкрепата за земеделието. Не можем да се базираме само на историческите данни за производството. Трябва да има сближаване между фермерите и държавите членки. За да се постигне това, е необходимо да бъде намерен отговор на сериозните въпроси, да се прецени в кой момент да бъде осъществено това сближаване. Също да се отчете по какъв начин да се запълни празнината, която съществува между статуквото и това, което искаме да постигнем. Необходимо е да отговорим на две основни потребности. На първо място подкрепа за доходите и на второ място подкрепа за създаването на обществени блага. Напоследък се обръща внимание и на приоритетите, свързани с промените в климата. Това се отчита при извършването на корекции в ОСП и селското стопанство. Търси се най-доброто съчетаване на мерки, които да подобрят конкурентоспособността и да допринесат за устойчивостта на селските общности. Преките плащания, както и други инструменти, ще бъдат необходими и в бъдеще, за да може да се гарантира частните и обществени блага за постигане на първо място на запазване на способността на земеделието да произвежда храни, без да се влияе на избора в сферата на производството на фермерите. И на следващо място да се акцентира върху устойчивото развитие на земеделието, като се отчитат и екологичните аспекти. Благодаря. Благодаря много на Тасос Ханиотис. Струва ми се, че е много важно да участваме в този амбициозен процес и да излезем с амбициозни идеи. Това беше първата част от нашето изслушване, първата ни експертна дискусия. Сега ще дадем думата и на представители на фермерите. На първо място искам да дам думата на Герт Сонлайтнер, който е заместник-председател на Комитета на професионалните сълскостопански организации КОПА. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, благодаря ви за възможността да представя вижданията на европейските земеделски ступени за развитието на общата селскостопанска политика след 2013 година. ОСП е по-динамична и по-модерна, отколкото е, се носи славата и европейското селско стопанство доказа, че е, гъвкавите изисквания и очаквания на обществото са нещо, на което тя може да реагира. Европейското земеделско стопанство засили до голяма степен сигурността на продоволствието и освен това селските стопани са длъжни да спазват много високи стандарти в областта на животновътството и екологията. Освен това, ние последователно се ориентирахме към пазарните елементи в нашата дейност. Постигнахме много в селскостопанската политика, вървим по добър път, обаче ние трябва да следваме този път и след 2013 година, без да се отклоняваме от него имаме един аграрен сектор, който включваше около 40 милиона души, организирани в малки и средни е, земеделски стопанства, най-вече в селските райони. По този начин селскостопанския сектор е причината за многообразието на земеделските райони, на селските райони. Освен това, селското стопанство предлага на много посетители и гости един доста разнообразен културен ландшафт. От средата на 90-те години обаче потребителските цени нараснаха с 47%, а цените на производителните цени само с 27%. И ако бяхме се оповавали единствено на пазара, ние нямаше а, да а, запазим а, пазарът на сълскостопански продукти, такъв какъвто а, се жела от европейските граждани. Политиката осъзна мултифункционалната роля на селското стопанство и тя прояви готовност да предостави необходимите финанси за това. Европейската комисия в едно скоро публикувано проучване посочи а, съвсем ясно какви са последиците от а, съкръщаването на плащанията от първия стълб. Цитирам. Намаляването на плащанията от първия стълб води от една страна до интензивиране на ползването на земята в основните производствени райони и е, по този начин се е, намалява драматично броят на селско-стопанските е, предприятия и е, всъщност е, би се задълбочила още повече разликата между приходите в селското стопанство и извън него. Всъщност приходите на земеделските стопани са, средните приходи са около 50% от приходите на работещи в други сектори, като две трети от приходите на земеделските стопани са от директни плащания и половината от тези приходи са от плащания по първия стоп. Земеделските стопани са твърде слабо заплатени за и по този начин се застрашава по-нататъчното развитие. Независимост от економическият натиск, европейското селско стопанство се конфронтира с нови предизвикателства. Поради измененията в климата имаме изкривяване на световната селскостопанска продукция, също и поради демографското развитие. И имайки предвид ориентираността към пазара, сме изложени на все по-големи колебания от пазарно естество и предприемачески риск. Какви изводи могат да се направят на този фон за ОСП след 2013 година? Основната структура на ОСП с първи и втори стълб – е, и всичко това свързано с съответно финансиране трябва да се запази. Още през 2013 година ние трябва да се концентрираме към укрепване на позицията на земеделските стопани и укрепване на тяхната способност. Необходими са ни нови специфични мерки, за да посрещнем нарастващите колебания на цените на пазарите и също така последиците от измененията в климата. Копа Кошекър предлага следните четири аспекта проекта за адаптиране на ОСП. Първо, земеделските стопани в е, Европа трябва е, да е, бъдат подготвени за колебанията в цените и отражението от кризата, защото от кризата много ясно пролича, че политиката може да разполага само с ограничени инструменти за справяне с кризата. Копа и Пожека се противопоставят изискват всъщност нови е, мерки е, за укрепване на земеделското стопанство и също така се изисква укрепване на производителските организации, след това компенсация на тежки загуби, а също и създаване на данъчни инструменти на национално равнище. И това означава, че ние трябва да укрепим а, ролята на земеделски стопани в хранителната верига. Необходими са ни а, обаче следните мерки. А, ново преосмислене на европейската селскостопанска политика, пазарните сили стоварват изцяло в ущърп на селското стопанство. Необходими е ни е също една по-целенасочена политика за стимулиране на продажбите и модерна политика за означаване на продуктите, за да могат потребителите да се ориентират по-добре когато вземат решение за покупка. Трето, необходими са ни мерки за подобряване на конкуренцията конкуренцията, конкурентоспособността на земеделските стопани и оказване на помощ при е, справяне с новите предизвикателства. Е, тук спадат е, всички мерки за адаптиране на селските стопани към климатичните промени, средства за повече изследователска дейност, така че да бъдат гарантирани опазването на биологичното разнообразие, водните и други ресурси. Сега как изглеждат нещата с продължаването на плащанията, имам предвид директните плащания. Това е един от най-тежките въпроси за ОСП след 2013 година. Новите е, държави членки искат единна премия за площ, а без увеличаване на бюджета на Европейския съюз това ще доведе до една огромна е, финансова деформация. Аз мисля, че е, трябва да въведем система, която да отговаря на изискванията и потребностите на е, земеделските стопани от всички държави членки. И за това са ни необходими е, независими критерии, които да отразяват е, разходите, различните условия и начините на производство. Уважаеми дами и господа, европейската сълскостопанска политика много често се представя като политика, която изисква големи инвестиции, но рядко се говори за нейните постижения. И за това ние трябва да използваме тази политика и да представим нейните ползи за потребителите и за гражданите, а именно предлагане на изгодни като цена разнообразни хранителни продукти, откакто светът се припомня атрактивни, стабилни селски райони, чудесни ландшафти и всичко това свързано с идеята за мир и просперитет в Европа. Вложените средства в аграрния бюджет на Европейския съюз носи най-голяма печалба за всички нас в Европа. Благодаря за вниманието. Чудесно, много ви благодаря. Продължаваме нататък. все още наред с фермерите и представителите на селските общности. Сега давам думата на Рафаел Ернандес, член на Изпълнителния съвет на Европейска координация Вие Кампесина. Gracias, señor presidente. Благодаря, господин председателю. Искам и аз да благодаря на членовете на Комисията по селско стопанство за това, че ни предоставих тази възможност да говорим от името на европейския координатор Вие Кампесина. Благодаря най-вече от името на господин Мартин Хойслинг. Това е една възможност, от която трябва да се възползваме. искаме да повишим осведомеността относно нашата организация. Тя обединява сълски стопани от 27-те страни членки на Европейския съюз. Много е важно нашия глас да се чуе, да представим наявен нашите предложения, защото сега сме стигнали до един кръстопът, в който сме готови да изпълним своята отговорност – но от друга страна искаме членовете на Комисията по сълско стопанство и другите заинтересовани лица също да поемат на плещите си своята отговорност и да продължат да подобряват положението и живота на европейските селски стопани. Стигнали сме до един етап в европейската политика по селско стопанство, в която трябва да отчетем провалите Определено потребителите и селските стопани страдат от тези провали. Има цели, разбира се, които са постигнати. Имаше увеличаване на благосъстоянието, има по-добър стандарт на живот, имаме по-добър достъп на стоки, само че населението в селските райони остарява, а младите хора все по-трудно започват да се занимават с замеделие. Възоснова на всичко това имаме предложение. То е свързано с въпроса за сигурността и безопасността на продоволствията. Искаме да внесем едно ново понятие, което се нарича независимост по отношение на продоволствието или food sovereignty на английски – от 2013 година нататък бихме искали да не се използва единствено термина обща селско-стопанска политика, а да се използва термина обща селско-стопанска политика и политика по храните. Трябва да видим как да се справим с предизвикателствата пред Европейския съюз. Те са залегнали ясно в дневния ред на Европейския съюз за 2020 година. Измененията в климата, справянето с безработицата, осигуряването на качествени храни и така нататък. В тази връзка сълското стопанство може да осигури заето за младите хора в Европа. Освен това искам да кажа, че трябва да разгледаме въпрос защо произвеждаме, както и въпросите за кого и кой произвежда и какво произвеждаме. Защо произвеждаме на първо място? Защото искаме да нахраним нашето население. Не е задължително да произвеждаме за износ. Естествено, в средносрочен и дългосрочен план трябва да гарантираме, че износа няма да се превърне в нещо неустойчиво. На второ място, е важно да се даде отговор на въпросите как и кой ще произвежда. И ясно е, че най-добре на това предизвикателство може да отговори малкото семейно стопанство. Осигуряването на продоволствията е политическо предизвикателство, по-скоро по своя характер. Има проблеми свързани с разпределението на храните, дори да има значително увеличаване на количеството храни, които се произвеждат. Има хора, политици, които са готови да отговорят на тези предизвикателства. Трябва да знаем как ще се произвежда, освен това. Важно е да осъзнаем, че един от основните приоритети трябва да е намаляването на въздействието върху околната среда и намаляването на биоразнообразието. Трябва да променим настоящия модел – Има някои ключови неща, които трябва да отчетем. На първо място трябва да има стабилни и справедливи цени, за да може фермерите да се издържат от своя занаят. Както призна Европейска, Европейската комисия в едно свое съобщение, имаме нужда от по-добра хранителна верига в Европа. Освен това, трябва да премахнем доминантната позиция на супермаркетите и на търговците на дребно. Новата рамка трябва да съдържа регулаторни мерки, които да регулират производството и пазара на селско-стопански продукти. Освен това, трябва да преориентираме излишъците от храни и трябва да засилим производството в тези области, в които има дефицит. Така че трябва да се разгледа цялата хранителна верига. Имаме нужда от по-добро разпределение на доходите в цялата верига. Много е важно, освен това, да имаме определена на минимални цени за онези, които се занимават с животновътство и с отглеждане на различни видове риба. Трябва да разгледаме начина на разпределяне на печалбата в рамките на веригата. Не може някои да печелят неимоверно много, а други да не печелят достатъчно. Освен това, е изключително важно да се насърчават и да се предоставят стимули за пряка търговия. Трябва да има рамка с стандарти, която да е от полза и за потребителя, и за селския стопанин. Потребителя ще казва каква храна иска да получава и как иска да я получава. От своя страна, земеделеца също трябва да може да прави своя избор. Фермерите в Европейския съюз трябва да разгледат и въпроса с продаването на храните в супермаркетите, това трябва да се разгледа в контекста на връзката между Европа и останалия свят. И така, независимост по отношение на продоволствията. Това не означава, че ние ще затворим нашите граници. Не, това е част от международната търговия. Всеки регион в света има право да произвежда определени продукти, които след това да търгува. Въпреки всичко обаче, земеделските стопани смятат, че селското стопанство е цел сама по себе си, защото ние трябва да се изхранваме в крайна сметка. Всеки район с оглед на това трябва да може да се защитава по някакъв начин и да насърчава местното производство за сметка на храните, които идват отвън. Така че трябва да има някакви определени нива на производство. И трябва да има тарифи, за да има необходимото равновесие на европейско ниво по отношение на цените. Напоследък се сключва споразумение като търговски споразумения с а, Марокко. Тези споразумения няма да доведат а, до кой знае колко а, голямо понижение на цените на плодовете и зеленчуците за европейските граждани. Нека да вземем, например, една котия, един кашон с банани. 20 евро струва тя в Европейския съюз средно, а фермерите получават 3 долара. Това, като пример, води до нарушаване на социалния баланс в тези страни. Не може да имаме два вида морал. трябва да използваме критерии, които са добри за производството в Европейския съюз, но трябва да прилагаме същите критерии и спрямо страните, които ни снабдяват с храни. Не може само ние да подобряваме стандарта си на живот, трябва да подобрим стандарта на живот и в останалите страни. Мерки като настоящите не са от полза за никого. Забравете мултинационалните компании, те така или иначе контролира 95% от търговията с банани. Накрая искам да кажа, че е изключително важно да направим препратка към пряката помощ, която получават производителите. Те получават само 20% от това, което плащат потребителите. Имаме сериозни разлики по отношение на маржовете, 400, 500, 1000 и така нататък мога да продължа. има нужда от помощ, но помощта трябва да е насочена към стопанства, които наистина имат нужда от нея и където тя е основателна. Трябва да се разгледа, например, каква заетост поражда тези стопанства в селско-стопанския сектор. Предложенията, които правя, не са само от интерес за земеделските стопани. Те са от интерес за всички социални организации в Европа, за представителите на гражданското общество. Има декларация, свързана с селското стопанство и храните. Там са очертани тези неща и, както вече казах, всичко това е важно не само за фермерите, но и за всички представители на обществото. Благодаря ви, желая ви приятен след обед. Благодаря на Рафаел Ернандес за това изказване. И сега искам да дам думата на Питер Кендъл, който е председател на Националния съюз на фермерите. Имате думата, господин Кендъл. Благодаря ви много. Благодаря първо на комисията за поканата като председател на Националния съюз на фермерите в Англия и Уелс да направя това представяне днес. Приветствам факта, че Европейския парламент сега играе ключова роля в бъдещия дебат за общата сълскостопанска политика. Аз съм фермер между Кембридж, близо до Лондон също. Аз съм фермер четвърто поколение – ние разбираме нуждата от инвестиции, от сигурност, за да можем да планираме за дълго време напред. Когато изслушах глобалните предизвикателства, които представи господин Джордж Лайен, читам, че е важно фермерите да получат нужната сигурност, за да могат да планират в дългосрочен план и да направят нужните дългосрочни инвестиции, да използваме по-рационално ресурсите си, да преминем от тази въглеродна економика към економика, която е по-екологосъобразна. Ние считаме, че селското стопанство трябва да играе ключова роля в решаването на предизвикателствата, споделени от Джордж Лайн. Когато говоря обаче с а, а, земеделските стопани в Обединеното кралство, както и от другаде, виждам, че ние искаме едно – да не зависим от помощи. Ние бихме искали пазарът да възнаграждава по-справедливо и по-равнопоставено фермерите. В европейската економика от данакоплаците се иска да подкрепят неефективното действие на селскостопанските пазари. Ние трябва да намерим по-добър начин за оперирането на тези пазари. Пазарите не искат да са зависими от парите на данакоплаците винаги. Ние чухме за кризата в доходите на фермерите, което означава, че имаме нужда сега и вероятно ще се нуждаем от такава подкрепа още дълго време напред. Общата сълскостопанска политика постигна значителен напредък и ние действително се предвижихме напред. за това трябва да имаме предвид, че ние сме един богат търговски блок на международната сцена и ние трябва да стимулираме производството тук в Европейския съюз и свръх производството ни да отива в други развиващи си е, пазари. Но това е неморално, за това трябва да намерим по-добър начин да регулираме вътрешно тези пазари. Когато разглеждаме важността на селското стопанство, нарастващата важност. Това показва, че трябва да има по-силен дебат, за да не се стига до изкривяване на пазара. Преди да се проведе дебат в Европейския съюз и да се реши, че фермерите могат да се справят без подкрепата по първи стълб, трябва да видим какво стана през 2008. Този цикъл на бързо покачване и бърз спад на цените. Говори се за протекционизъм. това ни напомня, че страните по света, които са въвели по-протекционистски политики, показват, че не можем да оставим селското стопанство само на себе си. Ето защо ние считаме, и то силно вярваме, че Европейският съюз трябва чрез по-добро, по-интелигентно комуникиране да обясни на дънокоплаците защо се нуждаем от силна селскостопанска политика, обща селскостопанска политика за целия Европейски съюз. Аз считам, че важна част от всичко това е пряката помощ по първи стълб докато имаме различни производствени стандарти в света и достъп до вътрешния ни пазар, ние имаме аргументи в подкрепа на, под... на помощ по първи стълб. В Америка се стимулира производството, когато има сигнали от пазара. Ние действително се нуждаем от подкрепа по първия стълб. Знаем, че сълскостопанските пазари отговарят на това, което се случва в естествената среда. Може да има 7 години на глад и 7 години на изобилие. Селскостопанските пазари трябва да намерят баланс между свръхпроизводството и недостатъчното производство за други периоди. Затова първия стълб е изключително наложителен, за да можем да регулираме производството. Ако аз имам подкрепа по първи стълб, аз в времена на изобилие ще мога да съдя и отглеждам по-малко култури. Ние искаме обаче да бъдем по-слабо зависими от подкрепа по първия стълб, но за това трябва да решим доста проблеми, свързани с пазара. Ние бихме искали да стигнем до състояние, когато фермерите ще действат на един по-свободен пазар. По какъв начин тези пазари могат да станат по-ефикасни? Изключително важно е да говорим за увеличаването на цените – Знаем, че има значителни маржове на големите търговци, които са непропорционални. Ако искаме фермерите да имат нужното възнаграждение на този пазар, трябва да направим този пазар да действа по-ефикасно, по-справедливо. Европейската комисия може да се ангажира в това отношение. В Обединеното кралство ние настояваме за по-справедливи договори, най-вече в сектора на производството на мляко. Този отрасък е от особено значимост не само за обществото като цяло и за селските райони. Необходимо е да има справедливи договори за доставки, които да отчитат и нужните от инвестиции. Трябва да видим по какъв начин фермерите могат да получат гарантирани цени в дългосрочна перспектива, как да имат добри маржове. Това не означава, че се борим срещу свободния пазар, но искаме този пазар да действа по-справедливо. Потребителите трябва да видят нашите по-добри екологични стандарти тук в Европа, но хората трябва действително да могат да видят, че продукта, който купуват е европейски, при спазването на всички тези по-високи стандарти за опазване на околната среда. И на последно място искам да кажа нещо за финансирането, за общата сълскостопанска политика и колко важно е да имаме тази обща сълскостопанска политика. Основният елемент за оцеляването на ОСП е да имаме обща финансова подкрепа. Финансирането би било стъпка назад и аз се опасявам, че като раздробим различните бюджети и поискаме от държавите членки да добавят към предоставените от европейския бюджет средства, ще бъде една стъпка навръз. Затова надявам се, че Европейския парламент ще използва своето влияние за да продължи тази обща селскостопанска политика да се адаптира към предизвикателството, които са пред нас. През следващите 20-30 години ние ще имаме сериозни проблеми с изхранването на населението предвид и на климатичните промени. промени. Аз се надявам, че Европейския парламент ще ни помогне за постигането на тази цел. Благодаря ви, че ми дадохте възможност да направя това изказване. Благодаря на Питър Кендъл. И а, приключваме този кръг от дискусията с експерти с господин Ян Мат, който е бивш наш колега. Благодаря, господин председател. Okay. Thanks. Dank u, eh, voorzitter. Ook eh, dank voor eh, de uitnodiging. Благодаря, господин председател. Благодаря за отправената покана. Добра е, като бивш е, колега, да се върна отново тук в Европейския парламент и ми доставя удоволствие да говоря с вас е, по проблемите на общата сълскостопанска политика и нейното бъдеще. Искам да поздравя колегите за приемането на Лисабонския договор. По този начин парламентът работи като със законодател и е, очерта бъдещето на европейската сълскостопанска политика. Аз говоря като член на ЛТО в Нидерландия в това си качество и искам да посоча, че е, земеделските стопани имат е, много по-голямо доверие в бъдещата ОСП. Второ, искам да ви поздравя за най-новата стратегия на Европа 2020, която скоро беше публикувана. Вие съвсем основателно посочихте, че нищо не е посочено там за новаторската е, новаторския потенциал на селското стопанство и е, много се радвам, че вие протестирате за това, че липсва подобен текст там. Но сега нека да се върнем към ОСП. ОСП е, е неизменна за е, жителите на селските райони в Европа. Ние сме говорили много за намаляването на населението в селските райони и едно е ясно, че европейските земеделски стопани са носителите на живот в тези региони и за това ние трябва да поддържаме ОСП там. Знаем много добре, че земеделските стопани и градинарите в Европа са на най-високо ниво в света, що се отнася до продоволствената сигурност, безопасността на храните и многообразието им. Приходите на много земеделски стопани обаче са поставени под натиск практически в много държави членки, за съжаление и в моята страна, Нидерландия, е така. В моята страна се упражнява много остра критика към разпределението на бюджетните средства и размера на бюджетните средства на ОСП. Само с адекватно финансиране ОСП може да бъде добре ориентирана към бъдещето и за това след 2020 ние трябва да осигурим добре балансиран бюджет и тук подкрепям изцяло думите на господин Зон Лайтнер и на господин Питър Кендъл. Що се отнася до а, съюза на земеделските стопани и градинарите в Нидерландия могат да посочат, че ние трябва да бъдем в центъра на реформите на ОСП. Новата реформирана ОСП трябва да се погрижи да осигури на гражданите това, от което те се нуждаят. Е, биологично многообразие, е, красиви ландшафти и опазване на е, екологичната чистота. Ние говорим сега за втория стълб, обаче всъщност това е една малка част от действителните разходи, които възникват в селското стопанство. Необходима ни е пряка връзка с или по-скоро по-добра връзка с цел укрепване на легитимността на ОСП. И тук искам да посоча, че не би трябвало да се допуска обедняване на селските райони, защото това ще се отрази зле на екологията и биомногообразието. Ако тази нова аграрна политика – е, предвижда заплащане на зелените и сини е, дейности, ако е, се отчитат всички тези важни неща, тогава може би Европа ще се справи с предизвикателствата, пред които я поставят непрекъснато нарастващи цени на хранителните продукти. Искам сега да се върна към думите на господин Кендъл. Той описа едно логично развитие, обаче все пак е необходимо ние да останем конкурентни на световния пазар и за това е, тук е, една, е, едно базисно основно плащане на стопанство е неотменна необходимост. ООН е в също посочва подобни данни. В специално издание на Евробарометър пък се посочва, че осигуряването на хранителни продукти е всъщност най-важната част от ОСП за европейските граждани. Това никой не оспорва. А сега ОСП и предвидения за нея бюджет трябва да получи много повече подкрепа, много повече, отколкото някои мислят. Трето, на което трябва да се обърне внимание, това е конкурентоспособност и новаторство, защото става дума за ключови понятия, с които може да се осигури сълскотопанската продукция в света и в бъдеще. Ние се оплакваме от намаляващи суровини, увеличаващо се търсене на храни и за тази цел ни е необходима стимулираща европейска политика, която с по-малко суровини може да произвежда повече и да осигури устойчиво развитие. Само по този начин ще можем да запазим позицията си в света. За Нидерланд Ирландия е, е, много важно да се каже, че е, при нас земеделското стопанство, селското стопанство, е, там се осъществява много голяма част от износа на страната. И трябва да се мисли също за економии на енергия, 2% годишно и до 2020 20% устойчиви енергийни източници в земеделското стопанство и градинарството. По този начин ще можем да допринесем за развитието на устойчиви общества. Разбира се, има и райони, където е, условията за производство на селскостопанска продукция не са толкова добри, за да поддържаме е, земеделски, селските райони са ни необходими съответни финансови инструменти и политики. И накрая искам да кажа, че при е, опиращото се на площа земеделие са необходими е, наистина много стабилни основи в селското стопанство. Например, в млекопроизводството, производството на картофи, цвекло и така нататък. Без ограничаване на производството една пазарна политика е просто немислима. При е, житните култури ние разработихме нов инструмент, че пазарите за зърнени култури трябва да останат стабилни след 2015 година. Ако имаме балансирана продукция, бихме могли а, да а, помислим за а, намеси чрез а, биогорева. Надяваме се също да получим подкрепа от Европейския парламент за подобни е, инструменти за управление на пазара. Друга важна точка е равнопоставената позиция на земеделските производители и супермаркетите. За тази цел е, ни е необходимо е, изменение на правилата на общата пазарна организация. Защото ако ние е, работим заедно с веригите от супермаркети, мисля, че нещата ще се подобрат повече. Тук а, трябва да бъде а, съответно преработено и преработена и европейската правна уредба на конкуренцията. И а, до момента, до който позицията на супермаркетите на пазара е по-силна от тази на сълскотопанските кооперации, всяко концентриране на продажбите няма да даде успех и ще трябва да се изчака това като подход да се приеме от позицията, от комисията. Освен това е много важно да се подчертае, че е, европейската правна уредба на конкуренцията трябва да бъде така приспособена към условията, че разходите да се поемат от всички по веригата. И сега искам да се обърна към всички в е, сферата на европейската политика. Погрежете се сълскотопанската политика да остане общностна. Не приемайте е, национализиране. Това означава, че земеделските стопани в Европа ще бъдат е, противопоставени един на друг, вместо заедно да осигуряват е, храни с е, високо качество за европейските граждани. Ние трябва да се погрижим това е, като негативно развитие да се избегне, защото защото само по този начин можем да опазим нашата култура, можем да опазим и биоразнообразието. И аз ви призовавам да ни окажете подкрепа, за да запазим това, което сме извоювали до момента. Благодаря. Благодаря, Алберт. Ние, вие имате нашата пълна подкрепа. Естествено, ние ще направим нещо в тази посока. С това приключваме първата част от дискусията и е, първата част от докладите и, и преминаваме към дискусия. Давам първо думата на координаторите. Искам да ви припомня, че веднага след това кратко разискване ще имаме втори панел в рамките на нашето заседание и накрая ще проведем заключителен дебат. Започваме с Луис Капола Сантос от е, групата на социалисти и демократите. Благодаря. Искам да поздравя господин Лайан на първо място за проекта за доклад. Това е документ, който начертава цяла поредица от препоръки и насоки, като работен документ, той е изключително полезен. Той е положил големи усилия за създаването на този документ, затова искам да му благодаря. Освен това искам да приветствам с добре дошли нашите гости. Винаги се радваме да видим бивши колеги, в коларите на парламента. Госпожи и господа, знаем, че Европа е изправена пред сложен избор. Света също, обществата и економиките в момента преживяват трудности. Не трябва да забравяме, че кризите винаги са свързани с възможности. Днес имаме възможност да реформираме ОСП. Общата селско-стопанска политика е една от най-успешните политики на Европейския съюз, но тя трябва да бъде променена сега, за да отговорим на изискванията на тези трудни времена. Виждаме, че има сериозно урязване на бюджета в много държави членки в момента и то идва в а, време, в което няма увеличаване на приходите в бюджетите. Освен това, виждаме, че се увеличава броя на онези, които получават все по-малки суми в рамките на ОСП. Сигурен съм, че европейските институции ще могат да се справят с трудностите. Аз съм оптимист, господин председател, Защо? Защото мисля, че като цяло имаме консенсус по цяла редица от теми, мнозинството от изказалите се днес се застъпват за съществуването на обща селско-стопанска политика за в бъдеще. Това означава, че трябва да хвърлим каквато и е да било форма на ренационализация на селско-стопанските политики. Съфинансирането е една от най- изявените форми на ренационализация в такива трудни времена. Държавите членки очевидно не разполагат с необходимите ресурси, за да се финансират. Имаме нужда от ОСП, която да е справедлива, основателна и която да осигурява качество качествени храни за нашите общества. Когато водим дебати по отношение на първия стълб, винаги има хора, които са за и които са против. Трябва да спрем веднъж за винаги с това. Ако погледнете историята на този вид плащания, ще видите, че не можем да продължим по тази ос. Да имаме такава дихотомия трябва да има субсидии по първия и по втория стълб. Не трябва нито един от двата стълба да се премахва. Трябва да запазим плащанията на същото ниво и по двата стълба, за да можем да улесним живота на земеделските стопани и да намалим административната тежест, когато те кандидатстват за плащанията. Господин Кендъл говори за нещо подобно. По отношение на пазара и пазарната регулация, всички сме съгласни, че има нужда от по-голяма регулация. Трябва да видим с какъв инструментариум разполагаме. Трябва да видим как ще се приложи на практика този инструментариум. Можем да подкрепим развитието и економическата диверсификация чрез мерки, които се допълват. Мерки, които улесняват живота на фермерите, мерки свързани с подобряването на инфраструктурата, пътната инфраструктура, електрическите мрежи, например. Затова се обръщам към господин Лайан. Нека да премахнем старата система, защото тя създава само дразги между нас. Трябва да подобрим социалния модел. Може би трябва да променим нещата и да се опитаме да постигнем консенсус, защото няма как да заявим нашата позиция пред съвета. Трябва да сме единни. Така ще имаме по-голяма тежест. Това означава, че трябва да има някакъв вид общо споразумение. Затова Колеги, нека да кажа в заключение, че сме готови да постигнем споразумение с останалите групи, за да засилим ролята на парламента в това толкова важно досие с е, парламента. Благодаря, Луис, за да дам е, рамо на този дух е, на сътрудничество, искам да дам думата на координатора от името на ЕМП. Благодаря, господин председател. Колегата Албертес е, не можа да дойде. Трябваше да го заместя преди е, изслушването. ОСП е много важна, но като че ли се превръща в е, жертва на собствения си успех. Тя представлява инструмент за гарантиране на задоволяването с храни на Европа, трябва да признаем, че имаме една качествена политика. Имаме стандарти, които са много високи и които са на определена цена. Втория въпрос, който трябва да обсъдим днес и който трябва да приемем за даденост, е, че селското стопанство трябва да отчита опазването на околната среда. Но за да може да има практики, които да отчитат влиянието върху околната среда, трябва да има обществена подкрепа. Когато ще се отчитат екологичните критерии, трябва да има съответната помощ, защото иначе ще има несправедлива е, конкуренция, няма да сме конкурентно способни спрямо останалия свят. Освен това имаме селските райони. Селското стопанство играе много важна роля по отношение на тези райони, различните територии. Това е важно и за гражданите. Средствата, които отиват за ОСП в момента, винаги се подлагат на критика. Виждаме, че не е добре ОСП да поглъща толкова много средства. Това се вижда и като позиция на държавите членки. Днес трябва да говорим сериозно за регулацията на пазара. Десетки години вече работим към дерегулация, само че това дерегулиране демонстрира своите слабости. През 2007 и 2008 видяхме как цените на храните ескалираха. Имахме сериозни спадове на цените по отношение на млякото от друга страна, така че трябва да създадем нов инструментариум – за да накараме, ако не политиците, то фермерите да разберат, че инструментите, които сме използвали през последните 20-30 години, вече няма да работят, защото сега работим в различен мащаб. Чух казаното от последните двама оратори. Те защитиха съществуващия инструментариум. Говориха за регулация на пазара – какво обаче те биха предложили в тази връзка? Благодаря. Благодаря, Мишел. Сега бих желал да дам думата на Джеймс Никълсън. Благодаря много, господин председател. Най-напред искам да кажа на 17 март ден, който се чества в Ирландия, да ви пожелая щастлив Ден Свети Патрик. Тогава ние казваме довиждане на зимата и приветстваме пролета. Днес сме събрани тук, надявам се, в началото на един път, който ще изминем вероятно през следващите три години. Поради позицията на нашата комисия и новите ни правомощия в сферата на съвместното вземане на решение в тази област, ние трябва да направим така, че тези правомощия да се използват за добри цели. Относно бюджета и процента, който е заделен за земеделието, всеки път, когато слушам хората, които казват, че ОСП трябва да има по-малък дял в бюджета на Европейския съюз, защото сега от 15 е, членове сме 27 и тук трябва да сме много внимателни и в това отношение бюджета има да играе съществена роля. Искам да кажа нещо, което каза Джон Лайн, че бъдещето на ОСП трябва да бъде справедливо както по отношение на новите, така и по отношение на старите държави членки. И така, какво искаме да постигнем? Мисля, че едно справедливо, устойчиво земеделие, което да отговаря на търсенето и което допринася за справяне с промените в климата. Трябва да използваме новите предизвикателства в своя полза, да ги доразвием, и да направим нужното за бъдеще. Единствен, единното плащане сега е изключително важно за оцеляването на много фермерски семейства. И какво да бъде бъдещето на тези плащания ще се дискутира през едните месеци. Но искам да подчертая тук, че трябва да има един дълъг период на въвеждане на промените. Фермерите трябва да имат възможност да се адаптират да извършат нужните промени. Политиката на меко кацане в сферата на млекопроизводството. Спомняте ли се какво се случи там? Трябва да използваме новите технологии в своя полза не можем да казваме просто не, докато други заемат позиция на нашия пазар и заместват нашите продукти със свои продукти, които не отговарят на стандартите, които се прилагат в Европейския съюз. Фермерите в Европейския съюз искат да произвеждат качествена храна, но те не искат да бъдат свръх обременени от бюрокрация и разходи. Тук в Брюксел, в държавите членки, в столиците, всеки път, когато има нова директива, се въвеждат нови изисквания, нова бюрокрация, което е една от най-големите ни грешки, по мое мнение, и трябва да се преодолее този недостатък. И така, какво действително искаме? Дали искаме да продължим, както питаше и Джордж в своя доклад? Дали се нуждаем от първи стълб, от втори стълб? Дали модулацията е част от бъдещето? Всички тези въпроси трябва да бъдат обсъдени. Аз просто ги хвърлям тук а, като идеи. Но ако ние не ги обсъдим тук, кой ще го направи? Но важно е те да бъдат разисквани Франц Фишлер въведе модулацията и втория стълб, но те не осигуриха средствата, които бяха необходими за подкрепа на селските общности. Господин председател, сигурно искате да спра вече, но искам да кажа още нещо, свързано с съфинансирането. Ако съфинансирането не бъде задължително в целия Европейския съюз, тогава имаме опасност, че общата селскостопанска политика ще престане да бъде обща, така както е и ще спре да бъде това, което беше през последните 20 години. Необходимо е да имаме нов инструментариум. Не трябва да сме песимисти за бъдещето на земеделието, на фермерите. Ние трябва да създаваме доверие в селските общности. Това са хората, които ще гарантират снабдяването с храни в бъдеще. И за това трябва да отчитаме техните потребности, както и това, което те могат да доспринесат за справянето с климатичните промени. Благодаря, Джеймс. Сега искам да дам думата на Джордж Лайън, като представител на групата на либералите. Ще бъда много кратък, тъй като ще имам възможност да се изкажа и на края на дебата като заключение. Относно а, климата и кризата, това са два елемента, с които трябва да се съобразяваме. Както каза господин а, Хануатис. Необходимостта от стабилност и предсказуемост в политиката е друг елемент. Фермерите тук казаха, че не се боят от промени, но се нуждаят от време, за да се адаптират към промените. Също трябва да се обърне внимание на младите фермери, на тяхното бъдеще, да има политика, която гарантира устойчивост на селското стопанство и на младите фермери. Фермерите трябва да могат да а, поемат и новите предизвикателства и това е нещо, което можем да приветстваме. Благодаря, Джордж. Сега давам думата на представителя на групата на зелените, на Мартин господа. Дами и господа, бих е, желал да благодаря на Джордж Лайн и на останалите докладчици за тези важни теми, които те засегнаха. Джордж Лайн последния път, е, когато представи доклада си, каза, че ни е необходима зелена ОСП. Аз мисля, че е, ние, зелените, можем безгранично да се съгласим с това. Още повече, че тук бяха посочени необходимостите от екологизиране на четирите основни момента в ОСП. Това, което много ме радва, слушайки докладите на е, участниците в дискусията, е, че е, ние трябва е, да изнесем този дебат и извън парламента, да включим възможно по-широки кръгове в него. И за мен е много важно понятието грогерски европейски сълскостопански модел. Всъщност, какво отличава европейската ОСП от останалите сълскостопански политики в света? И в стратегията 2020 земеделското стопанство, селското стопанство твърде мимоходом е споменато и аз се радвам, че е, това е, беше отбелязано като недостатък. Аз е, смятам също, че на нас не е необходима една обща сълско-стопанска политика в Европа. И смятам, че сме единни по това. Но не всичко в досегашната ОСП е добро. Това според мен трябва да се каже открито и трябва да се справим с критиката по отношение на разпределението на финансовите средства имаше дисбаланс в Европейския съюз между отделните държави членки, но и в рамките на селското стопанство и това е предмет на дискусията. Е, откъде идват средствата и кой печели от тях? Трябва да има едно по-справедливо разпределение на средствата и това е, като тема трябва да бъде поставено на дискусия. Е, друго, което ни е необходимо, това е нещо, което до сега не сме успели да направим направим, да адаптираме доходите на земеделските стопани, така че те да могат да участват в така общият растеж, общо увеличаване на приходите. До сега това не успяхме да го направим. Бихме го направили, ако имаме други пазарни правила и по-добра система. Има един непрекъснато увеличаващ се увеличаваща се разлика между производствените цени и потребителските цени и тук точно трябва да формулираме ясни пазарни правила за бъдещето. Това, което беше формулирано от името на Вия Камбесина е, че ние трябва да поем глобална отговорност. Ние, зелените, винаги сме критикували, че възстановяванията на суми по експорта деформират пазарите и е, също така пречат на е, дребните селени в развиващите се страни. Трябва да се сбогуваме с е, тази практика на възстановяване на експортните мита и да си задем въпроса как да осигурим продоволствена сигурност в бъдеще. И ако погледнем сълскотопанските доклади по света, там винаги се посочва, че е, селените, селските стопани от страните от третия свят са тези, които в бъдеще ще осигуряват е, храните. Сега в земеделското стопанство трябва да се включат и биоразнообразието и селските райони. Това трябва да бъде предмет на бъдещите плащания, да се формулира ясно като цел. И по финансовата рамка, няколко думи, аз мисля, че можем да вземем отношение към нея, след като сме формулирали целите. Аз знам, че това е една съвсем почти паралелна дискусия, но независимо от целите, ние е необходимо да формулираме какво ни е необходимо за ОСП и не трябва да забравяме, че ОСП е политика за селските райони. Те са съществена част от нея и е, можем да спечелим подкрепата на обществеността. Аз не мисля, че ОСП е предмет на толкова голяма критика, както мислят. Е, аз е, смятам, че в Европейския съюз винаги е имало доста голяма подкрепа за ОСП и за поддържане на селските райони. Ние от дълго време водим подобни съвместни дискусии, ще ги използваме интензивно като възможност в парламента и ще трябва да водим един по-широк диалог не само в сферата на ОСП, но и с други организации с цел осигуряване на добра сълскостопанска политика. Благодаря, Мартин. Тяхното изказване представител на о, Северна зелена левица Ре Ярик. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-сърдечно на всички изказали се и да посоча следното. Ние говорим тук за общи принципи, поставяме си и общи цели, и е, тези цели със сигурност са правилни, обаче мисля, че би било необходимо да навлезем повече в дълбочина при някои въпроси, защото иначе няма да успеем да осъществим общите си цели. Първо, се казва да, е, ОСП изпълнява своите задачи. Това е вярно в макроекономически аспект, или също, що се отнася до задоволяването на пазара с хранителни продукти. Обаче често се забравя за драматичното развитие на пазарите за селскотопански продукти. И днес селските стопани е, търпят големи загуби, е, също така задлъжността е висока и много хора напускат е, селските райони, много земеделски стопани напускат земеделските си стопанства. Във Франция има такива случаи на земеделски стопани, които са принудени да се откажа дори от някакви минимални доходи. Аз мисля, че ОСП е, изпълнява своите задачи, но не изпълнява всичките си задачи, примерно по отношение на доходите на селските стопани и на селските райони. Друго, трябва да обсъдим какъв вид ОСП ни е необходима. Ефективна обща сълскостопанска политика, която да е ефективна в социално и в економическо отношение, защото все пак има разлики. Ако искаме а, земеделска сълскостопанска политика, насочена към земеделските стопани или а, насочена към а, промишлеността, към индустрията, това са две абсолютно различни неща. А, спадът на цените, такъв какъвто го виждаме, се дължи на взетите политически решения. Това не е паднало от небето, това е резултат а, от политиката на дерегулация и това доведе до интензифициране на а, засажането на площи и отглеждането на култури. И а, всъщност това противоречи на принципа на опазване на околната среда. След това различните преференции, които за разлика от това, което правим днес, да извършваме ефтин внос на сълскостопански продукти от трети страни, това от една страна, но от друга страна пък ние им пречим по този начин да произвеждат продукти, да които да конкурират с нашите. И за тази цел трябва да приемам, че а, имаме влушаване на економическата ситуация на третите страни, влушаване на условията на околната среда. След това бюджета аз съм за а, запазване на бюджета, дори за увеличаване на средствата в него, но а, как да бъдат разпределени помощите, това е въпрос, който трябва да се зададем. Трябва да ги обвържем с определени условия и е, така, че да се даде възможност за опазване на околната среда и социален напредък. Никога не задавам въпроса какви са нашите отношения вътре в Европейския съюз. Днес ние се намираме в една система, която поставя в доста голяма конкуренция земеделските стопани в Европа помежду им. Например, защо о, при производство на плодове и зеленчуци не се а, въведе някакъв календар за внос. Тези, които а, търгуват с а, земеделски продукти, дистрибуторите също водят войни помежду си и това подкопава нашата европейска солидарност. И също така нарушава и лоялната конкуренция. Говорим за самоснабдяване, за осигуряване на храни със собствени ресурси. Обаче ще дойде един момент, в който това трудно ще можем да го осигуряваме и тогава ще трябва да използваме други заместители или продукти от други страни. Защо Европейският съюз не разпространи идеята за изготвяне на собствена протеинова програма, вместо да внасяме протеини, както правим в момента. Много често това са протеини, които са а, разработени на базата на а, ГМО. Аз съм съгласен с идеята, че земеделският стопанин има една обща задача, задача от общ характер. Той произвежда основни сълскостопански продукти и това трябва да се разглежда като обществено благо. Обаче при тези условия възниква въпросът дали това е съвместимо с продължаването на преговорите, така както се водят в момента в СТО. Ние приемаме, че земеделските суровини са стоки, а не е, обществени блага. Естествено, че е, това има своите въздействия. Аз съм по-скоро за това, което представих от името на Вия Кампесина, това да бъде една обща сълскостопанска политика, насочена към осигуряване на храни и опазване на околната среда. Благодаря. До волен... Сега можем да преминем към другите оратори. Искам да дам думата на представителя на економическия и социалния комитет, господин Луц Рибе, който е докладчик по доклада за бъдещето на ОСП след 2013 година. От името на ЕКОСОК имате думата. Благодаря ви, господин председател, за това, че давате думата на мен като представител на ЕИСК. Благодаря ви още веднъж и се радвам, че парламентът е получил нови правомощия, защото от дискусията става ясно колко е важно тук е, партиите, представителите на гражданите е, да проявят по-голяма ангажираност към ОСП. А, ние утре е, ще приемем в пленум нашето становище по ОСП и с това ще дадем нашия принос. Това, което беше направено през последните месеци, е, мога да кажа, че рядко имаше целенасочен дебат е, за ОСП. Говореше се много за инструментите и разпределението на средствата. Това е, всъщност ни навежда на а, необходимостта, че трябва да говорим и за новите предизвикателства, опазването на, клим, на биологичното разнообразие, климатичните промени и така нататък. А, селското стопанство а, е фактор за опазване, например, а, за а, опазване на биоразнообразието. Европейският селскостопански модел, а, той трябва да бъде а, образец за селскостопанската политика. Ние посочваме, че е, разликата между е, е, признаването, е, обявяването в защита на този модел и даденостите от ежедневието е доста голяма. Европейският сълскостопански модел е застрашен от ниските цени, от развитието на пазарите. Освен това сме изложени на рискове в посока специализация, рационализация. Говорим и за концентрация на площите, говориш тук за бреговите райони, от една страна, значи, концентрация, от друга страна, обезлюдяване на някои селски райони и от друга страна, европейският селскостопански модел за нас е застрашен при настоящите условия и ви молим да осъществявате политика в полза на този европейски селскостопански модел, което означава, че очакваме първо един дебат по целите. Ние посочваме, че европейският селскостопански модел не може да се получи на условия условията и цените на основния пазар, Необходими са ни необходимите инструменти и ако знаем какво искаме, тогава трябва да използваме всички инструменти с цел осъществяване на политика на сближаване и много добро впечатление ми направи днес, че се говори за последиците за от дерегулацията. Ние в нашето становище посочваме, господин председател, че трябва да има стабилизиране на пазара и е, съгласно Лисабонския договор, стабилизирането на пазара е една от целите на сълскостопанската политика. А инструментите за стабилизиране на пазара през последните е, години и десетилетия е, бяха е, като че ли занемарени. Говори се много за цени, а сега се питаме къде са инструментите. И за това е необходимо да се проведе този дебат, какви е, трябва да бъдат инструментите и сме готови да се включим и ние в този дебат. И е, накратко искам да приключа с е, изр израза, че ОСП не е само разпределение на средства. Естествено, системите за подпомагане разпределяш средства, ние казваме да на директните плащания в бъдеще. Това е напълно правилно, обаче това да бъде в една нова система. Директните плащания не могат да бъдат обвързвани с исторически решения от 72, 92 и така нататък. Те трябва да намерят своята легитимация в е, това, което предлага е, ОСП като дейности и тези дейности подлежат на дефиниране. С други думи, е, тези директни плащания трябва да бъдат обвързани. Не може да има необвързани плащания. Не върви някакси да се лети с хеликоптер над Европа и да се хвърлят пари отгоре. Затова плащанията трябва да бъдат обвързани, примерно с поддържане на ландшафта, поддържане на култура и традиции, и така нататък. И трябва да имаме преразпределение, е, както между държавите, така и между регионите и земеделските стопанства. Това няма да бъде лесно и трябва да си помислим как да го направим. И накрая още две неща. Не виждаме като е и сега, място за единна европейска премия, т.е. единно европейско плащане за стопанство. Има разлика между животновъдни или растениевъдни стопанства и по тази причина не сме за този модел. Утре всичко това ще бъде отразено на хартия и ще ви дам документа утре след приключване на нашето пленарно заседание. Днес това, което наричаме първи и втори стълб, трябва да остане кохерентно, трябва да е насочено към европейския аграрен модел. Необходими са ни инвестиции в европейските селски стопанства за поддържане на европейския селскостопански модел, а не за индустриализиране на селското стопанство. Е, аз е, ще се радвам, ако ние можем да продължим заедно с вас да следим този процес, който ще трябва още 2-3 години. Благодаря. Благодаря на ЕИСК. Сега ще започнем втората дискусионна група Всъщност ще дам думата на другите оратори да се изкажат и след това ще започна втората дискусионна група. Сега давам думата на господин Папастамкос. Искам да ви благодаря за това публично изслушване. Искам да благодаря също на докладчиците за изнесените от тях доклади, които бяха много съдържателни, които съдържаха економически анализи, представителите на различните организации е, очертаха различните аспекти на ОСП и е, то както в Централна Европа, така и в южните части на Европа или пък в Обединеното кралство. Става дума за темата ОСП след 2013 година. Аз е, не искам да се спирам подробно на тази тема, но при предходни заседания съм излагал моето становище във връзка с бъдещето на ОСП след 2013 година. Затова ще направя само две-три кратки бележки. Господин председател, комисията има законодателна инициатива, обаче тя е орган, в който е събрана много експертиза. Ние като Европейски парламент сме по-скоро политически орган, който съгласно Лисабонския договор е съзаконодател. И е, договорът от Лисабон ни дава възможността и ни възлага правомощията наистина да е, се намесваме активно в е, европейската политика. Аз искам да изкажа моите поздравления на докладчиците и да приканя всеки един от нас да не забравя тази отговорност спрямо нашите избиратели в Европа. Ние, политически погледнато, трябва да дадем нашия принос, да изложим нашата позиция по начина, по който ние си представяме ОСП след 2013 година. Ние като Европейски парламент, като политически орган сме призовани, а това е нашия шанс, да очертаем а, рамката на политическите принципи, най-вече в Комисията по селско стопанство. И а, след това бихме могли да се обърнем към Европейската комисия и а, също към а, другите стълбове на законодателната инициатива. Аз мисля, че ние трябва да знаем каква точно ОСП ни е необходима и едва тогава да помислим за финансовото обезпечаване на модела, който сме приели. Първият стълб, мисля, че това беше правилно представено, е стълб, който е, обхваща ОСП. Ние не говорим за това дали първият стълб да бъде премахнат или не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 взето отношение към приходите на земеделските стопани и се радвам, че господин Зон Лайтнер посочи някои е, е, точни данни, от които се вижда, че е, средните доходи на земеделските стопани са е, доста по-низки от тези на е, наетите лица в други сектори. И е, също е, така земеделските стопани са изложени на спецификата на производствените условия. Това не трябва да се забравя. Не може е, да е, се говори тук е, за повече или по-малко гъвкавост в системата на световна търговия. Мисля, че за страните, които са най-малко развити, ситуацията е много специфична. Но това, което трябва да постигнем е да имаме еднакви условия за производство. Не можем да поставяме други изисквания за безопасност на храни, които внасяме, различни от тези, които поставяме към произвежданите в Европа Европа храни, е, защото е, иначе става дума за протекционизъм. Това засегна и господин Кендъл. Е, говорим за обществени блага, а обществените блага предполагат а, публично финансиране. И а, независимостта по отношение на а, снабдяването с храни. Това е основната нишка, която трябва да следваме. Не можем да предоставяме на случая е, продоволствената сигурност, защото има определени структури, изградени на международно равнище и трябва да ги спазваме. Сега няколко думи за бюджета. Това е предпоследната ми забележка. Е, процентният дял на сълскостопанската политика в общностния бюджет е доста голям, но това е аргумент в полза на факта, че ние трябва правилно да представяме нещата, именно, че това не е най-големия дял в бюджета на Европейския съюз. И новило избраната комисия, както и ние, трябва да е, отдадем голямо значение на вътрешната си организация. Това е, ще намери израз и върху ОСП. А тук са заложени и някои опасности. А именно следните. Реформа на ОСП може да бъде наложена и е, отвън и е, това е, трябва да го избягваме. Ние трябва е, да дискутираме този въпрос всеки ден, и е, предвид резултатите от е, кръга Доха, от преговорите Доха, е, не би трябвало да приемаме сълскотопанска политика, наложена ни отвън. Благодаря. Благодаря, господин Папастамкос. Сега има думата заместник председателя Войчеховски. Благодаря, господин председателю. Господин Папа Стамко се прав, че имаме нужда от нов подход по отношение на бъдещето на ОСП. По отношение на другите подходи, не би трябвало да използваме думата конкурентоспособност толкова често. Миналата година бях в Испания и видях как навсякъде, където има свободна земя се отглежда ориз. Не знам как го правят това японците, но определено това не изхожда от думата конкурентна способност. Може да се купи голямо количество ориз за 10 долара само от Китай, в съседната страна, но японците си го отглеждат сами. Япония има голямо въображение, защото е пострадала много исторически. Европа също е пострадала исторически, но като ли че ли няма такова голямо въображение. На много места се ликвидира земеделието, намалява се производството на храните. Това е нещо изключително лошо. Конкурентоспособността на европейското земеделие е много ниска в сравнение с тази на САЩ или на други страни. Господин Кендал говори по този аспект. Така че на мен думата оцеляване ми харесва повече, отколкото конкурентоспособност. Европейското земеделие, селско стопанство води битка за оцеляване. Беше казано, че ще има по-голямо търсене на храни. Ами да, населението ще нараства, земята, на която ще се отглеждат култури, ще намалява. Така че трябва да се опитваме да произвеждаме повече. Храните ще станат стратегически продукт. Искам да благодаря на господин Зон Лайтер за това, че обсъди въпроса за равните плащания. Проблема е очевиден. Има големи разлики по отношение на сумите, които комисията ще предлага след 2013 година. Ще има страни, които ще получават повече от 500-600 евро на хектар и страни като Полша, които ще получават 100 евро, а ще има страни като Латвия, които ще получават и по-малко от 100 новите държави членки. Колегите са прави, че и между старите държави членки също има разминавания, фермерите няма да се съгласят с такава дискриминация. Полските земеделци със сигурност няма да се съгласят на такава дискриминация. Няма основание за това. Как можем да компенсираме разликите? Не мога да си представя да следваме политика на това да вземем от тези, които имат повече. Не, трябва да дадем на тези, които имат по-малко, защото ако вземем от тези, които имат повече, ще се стигне до голям конфликт. Има проблем по отношение на бюджета за ОСП, бюджета на Европейския съюз като цяло. Лисабонския договор се обсъжда тук миналата година, когато обсъждахме самия договор. Имаше голяма доза ентусиазъм а онези, които не проявяваха ентусиазъм, бяха посъветвани да бъдат по-големи оптимисти. Чухме, че полския президент не иска да подпише. Чехите постоянно ги критикуваха заради техния президент. Имаше неприятни ситуации. Някои евродепутати обиждаха чешкия президент. Сега обаче Лисабонски договор в крайна сметка влезе в сила, обсъждаме новия бюджет и виждаме, че навсякъде има дух на егоизъм. Никой няма пари да си плаща вноските. 70% от законодателството вече ще се изготвя на европейско ниво, само че бюджета на Европейския съюз е по-малко от 1% от БВП. Това е едно голямо несъответствие. Ако не се вземем с бюджета, няма как да разрешим конфликтите и проблемите, пред които сме изправени. Няма да има справедливост. Ако искаме да укрепим нашата общност, да засилим солидарността, ако искаме да подобрим действието на една компания, трябва да увеличим бюджета и същото въжи и за Европейския съюз. Не може да отнемаме от бюджета. Сигурността на храните също е много важна. Благодаря. Госпожа Елизабет Егле. Имате думата, след това Жозе Бове и след това ще преминем към втората дискусионна група. Да, либи. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, европейският сълскостопански модел и европейската сълскостопанска политика са единствените общностни политики до сега и това искам да изтъкна още в самото начало. Когато говорим за единствените общностни политики, трябва да посочим, че този модел, за който твърдим, че е стар модел и че има грешки, все пак е един успешен модел и продължава да бъде такъв. И когато е, прелетим над Европейския съюз, ще видим, че е, имаме е, чудесни, зелени, здрави е, ландшафти и добро качество на въздуха, поне в по-голямата част на Европейския съюз, което означава, че нашите земеделски стопани, които работят в селското стопанство, са свършили добре работата си. И за да могат те да продължат да правят това, сме се събрали днес и дискутираме защо? Защото ние не сме виновните за економическата криза в този свят, обаче сме засегнати от нея. Твърди се, че сълскостопанския бюджет на Европейския съюз е висок, обаче от друга страна трябва да се посочи, че той е необходим, за да можем да продължим да изпълняваме и бъдеще своите задачи. Господин Зон Лайтнер подчерта, че 50% от приходите на земеделските стопани идват от европейски средства средства. И ако в Европейския съюз имаме 500 милиона души, които искаме да снабдяваме с екологични, висококачествени хранителни продукти, освен това да а, внасяме и приноса си в а, м, световен мащаб по отношение на прехраната, а, тогава а, ние ще трябва да а, се справяме с а, нови предизвикателства и да формулираме нови цели. Господин Лайен представи една много добра основа за а, бъдеща работа и тя ще бъде предмет на нашата дискусия. Мисля, че всички а, днес подчертаха, че ни е необходима а, обща селскостопанска политика. Никой не говори за ренационализация. Това е, е малък нюанс в сравнение с предходните дебати, които протичаха в друга насока. Ние ще се борим заедно за това. Имаме екология, имаме социални стандарти, обаче няма да имаме средства да ги поддържаме, ако не поддържаме ефективността и иновациите в сълскостопанския сектор. И за това трябва да се борим и в бъдеще. Благодаря. Grazie Elisabeth. Allora... Благодаря, Елизабет. Господин Жозе Бове има думата. Аз също искам да благодаря на господин Лаен като докладчик. Това е само отправна точка. Това е отправна точка за създаването на новата обща сълскостопанска политика. И едва ли някой поставя под въпрос необходимостта от това. Беше подчертано, че политиката трябва да бъде легитимна в очите на хората, да допринася за тяхното благосъстояние. Тя трябва да бъде легитимна и по отношение на изхранването на европейците. работните места в селското стопанство са важни. Те сега възлизат на близо 12 милиона. Очаква се създаването на нови работни места, т.е. това е отрасъл, който играе важна роля за създаването на заетостта. На следващо място това е политика, която трябва да има легитимност и по отношение на качеството и опазването на околната среда. И тук се обръщам към комисията, че за да бъде изцяло легитимна тази политика, тя се нуждае от пълна прозрачност. Ние говорим за продоволствената верига, говорихме за нея вчера. Как можем да подобрим дела, който отива за земеделие? Относно цените, знаем, че няма прозрачност на цените. Тук комисията трябва да даде отговор на въпроса за прозрачността на цените. На следващо място, как да се разпределят помощта, тъй като има разминаване в средствата, които се предоставят на държави, на фермери. Говорим за първи стълб, за втори стълб но всъщност никой в момента не говори за начина по който в реалния свят ще бъде предоставена подмощта. Как да отговаря на изискванията на, на СТО и на различните кутии синя, зелена, оранжева. Относно субсидиите за износ и тяхното преустановяване. Част от тези а, субсидии се прехвърлят от котия в котия и в крайна сметка се оказват пак а, а, субсидии за износ. Да речем в, за а, житните култури. се, субсидиите за това са само едва 10% от истинските субсидии за износ. Можем да кажем, че днес на базата на данните на СТО субсидиите за износ на житни култури представляват форма на дампинг. Беше, беше казано за, за новите предизвикателства, промените в климата, недостига на вода, на загубата на биоразнообразие. Комисията трябва да ни каже в каква степен има намаляване на биологичното разнообразие. Как а, а, това засяга а, водата, почвата и прочее. Парламентът може да работи, но се нуждае от съществени елементи, които трябва да бъдат предоставени от Европейската комисия. Благодаря, Жозе. Сега ще преминем към втората експертна дискусия. Искам да дам думата на Арлиндо Куня, който е бивш член на Европейският парламент и сега е академичен специалист. Той ще говори за предизвикателствата пред общата сълскостопанска политика и възможния политически отговор. Арлиндо, имате думата. Благодаря много. Искам да благодаря най-напред за това, че ми поканихте. Искам да поздравя на всички мои колеги от Комисията по селско стопанство. Аз съм разделил изказването си на пет части. Няма да мога да охвана всички, но ще се спра на пет основни момента. На първо място, въпросът е дали се нуждаем от силен и устойчив земеделски отрасък. Мисля, че всички сме съгласни какъв е отговора на този въпрос. И този отговор е да. И така, защо се нуждаем тогава от гарантирането на сигурността на доставките? Трябва ни силен пазар, говорихме за защита на биологичното многообразие, говорихме също и за важността на земеделието, когато става дума за економическото развитие в регионите. Ние сме за социално, економическо и а, териториално сближаване. Нуждаем се от силен сълскостопански отрасъл. Вторият въпрос е как Европа може да гарантира силен и устойчив земеделски отрасъл. На първо място това трябва да стане чрез политиката на конкуренция, различните количества, които се произвеждат, диференцирането на различните продукти, да се опитаме да определим каква е добавената стойност за продуктите, за тяхната преработка. дали би било достатъчно да имаме само конкурентоспособност в един идеален свят. Имаме повече правила, които трябва да се спазват и хората ще получават по-достойно възнаграждение. Но ние не живеем в такъв съвършен свят. Ето защо конкурентоспособността е важен аспект, но се нуждаеме от други елементи – ние се нуждаем от обществена политика, която да гарантира цял набор от стоки и услуги, като не дава само гаранции за пазара и пазарните сили. Следващият елемент на какви основания можем да оправдаем необходимостта от една съгласувана ОСП, която да съответства на изискването за силно и устойчиво селско стопанство. Това означава на практика какво предвиждаме за в бъдеще, какъв е моделът, който имаме предвид за в бъдеще и как можем да го защитим. Нуждаем се от обща селскостопанска политика, която структурно да може да бъде адаптирана и която да отчита вътрешните и външни економически развития и да бъде оформена като се съобразяваме с тези промени. Нуждаем се от европейска политика за осигуряване на стоки и услуги за пазара. Пазарът всъщност не, не плаща за тях, но те са необходими въпреки това и това е важен въпрос. Друг важен въпрос се отнася до стабилността на пазара и на доставките за пазара. Тук трябва да бъдат коригирани пазарните недостатъци. Освен това, необходима е и обща политика в Европа, която да отчита всички тези съображения. Ако не можем да впишем ОСП в тези а, условия, ние ще загубим възможността да използваме сълскостопанските ресурси и да създадем работни места в Европейския съюз. Освен това, ще допринесем за обезлодяването на селските райони, тъй като ще има преместване на хора от селските райони в градовете. Хората, които искат да спестят средства, като намалят бюджета за земеделието трябва да държат сметка за това, че средства трябва да се изразходват и за недопускане на обезледяването на селските райони. Следващия въпрос – дали съществуващата ОСП отговаря на проблемите в земеделието и на безпокойствата на обществото? Ако сме честни, вероятно ще отговорим отрицателно на този въпрос – Развитието на ОСП беше много интересно. Имаше доста нееднозначно развитие, но общо взето повечето от хората казват, че промените бяха наложителни. Тоест беше необходимо ОСП да бъде адаптирана към промените в обществото. Но има и проблем в ОСП. Има нещо като шизофрения. Имаме ОСП на професионалисти, на индустриалци и реалната ОСП, която засяга хората на места в отделните ферми. Схемата за единно плащане е ключов фактор в това отношение. Единното плащане цели компенсирането на фермерите за промените в цените. И то съществува вече от 18 години. Тоест има различни основания, които можем да цитираме когато обясняваме на хората защо ОСП в момента не отговаря действително на предизвикателствата и не решава проблемите. ОСП е политика за сближаване, преди всичко. И това ясно заложено в документите, изготвени неодавна от Европейския парламент. Има известно разминаване с а, договора. И така, какво искаме тогава? Ние искаме една съгласувана ОСП. Ние трябва да защитим нуждата от ОСП с солидни аргументи. Практиката трябва да отговаря на теорията. И четвъртия въпрос, на който искам да се спра, е следният. Каква ОСП се нуждаем след 2013 година, т.е. след като приключи сегашния период? Искам да припомня следния въпрос и тук стигаме до същността на проблема. Идеята за обществените блага е стратегически фактор и оправдава съществуването на ОСП в очите на обществото. Създаването на обществени блага е форма на съвместно производство, производство на стоки, които могат да бъдат търгувани. Тъй като Фермерите произвеждат а, а, стоки, които трябва да стигнат до пазара, трябва да има економическа дейност, а, иначе ще се превърнат в празен музей без никаква а, съдържателна дейност. Затова ние се нуждаем от пазар, който компенсира а, фермерите. Трябва да има нужната динамика на пазара, за да се компенсират фермерите за това, което те правят. Ние трябва да гледаме на този въпрос като въпрос, свързан с създаването на обществени блага. Ако искаме силно устойчиво замеделие, и ОСП, което отговаря на тези изисквания, тогава трябва внимателно да следим въпросите, свързани с цените и печалбата. печалбата. Има доста колебания на цените на пазара, това е добре известно. Ние се нуждаем от ОСП, която осигурява минимална защита и помага на фермерите в периоди на криза. Ако не разполагаме с тези инструменти, тогава селското стопанство, сълскостопанските предприятия няма да могат да функционират, ако не предприемем този подход. Тогава трябва да прилагаме интервенционни механизми и няма да стигнем до модернизирането на системата, както искаме. Тоест необходима ни е една ясна структура на политиката ни, за да продължим да сме конкурентоспособни Нуждаем се и от инструменти за коригирането на недостатъците на пазара. И в заключение, кои са най-важните аспекти, когато говорим за ОСП? Ние се нуждаем от баланс от една смесеца от инструменти. Ние се нуждаеме от цели за сближаване, за да постигнем целите, които сме си поставили. Необходимо е да коригираме проблемите на пазара, както беше споменато. И аз съм съгласен с казаното от другите оратори, че трябва да говорим за основно ниво на плащания, за да се компенсират разликите между страните от Европейския съюз и, и трети държави. Тъй като тук има доста разминаване. Освен това, трябва да се настоява и за прилагане на кръстосено спазване. На следващо място трябва да се плаща за обществените блага които са от по-необичаен или извареден характер, нивото на плащания трябва ли да бъде еднакво тогава в Европейския съюз а, за всички фермери или пък трябва да има разлики? Разбира се, трябва да има едно и също ниво за всички, въпреки че знаем, че условията на живот в различните страни са различни. И така тези плащания трябва да отразяват разликите в стандарта на живот. Трябва да се опитаме да хармонизираме тези нива. Това е важният въпрос. Но не можем да продължаваме да разширяваме разликата между доходите на фермерите от една страни, страна и доходите на фермерите от, е, от други страни. И така, трябва да коригираме една цяла поредица от е, недостатъци. Трябва да има по-равноправно разпределение на плащанията по ОСП това е наложително за коригирането на недостатъците на пазара. И ако не въведем по-голяма справедливост в разпределението на плащанията сред селските стопани, едва ли ще можем да защитим идеята за едно по-силно земеделие в бъдеще. Всички наши аргументи в полза на един силен съскостопански отрасъл просто ще бъдат разглеждани като думи, празни приказки и нищо повече. Когато трябва да защитим ОСП пред е, общественото мнение, се нуждаем от е, спазване на по-голямо равенство при разпределенето на средствата, защото иначе ще отправим е, неразбираемо послание на нашите а, граждани. Те няма да разбират защо трябва да плащат за ОСП, която а, не допринася достатъчно за тяхното благосъстояние. Това ще изисква и промяна в бюджета на Европейския съюз, което е много трудно да се постигне. Що се отнася до плащането на хектар, това не отговаря на реалността в селското стопанство. Трябва да отчитаме социални, екологични а, аспекти, аспекти свързани с заедостта. Също трябва да отчитаме и финансовата солидарност и съфинансирането. По отношение на съфинансирането бих искал да кажа следното. За мен не е толкова важно дали ще постигнем а, ОСП чрез първи или втори стълб, а, стига да бъдат постигнати целите. Това, което ме интересува, е целта, която сме се поставили, независимо дали тя ще бъде под първи или втори стълб. Освен това, тези два стълба ще изчезнат и в крайна сметка ние ще говорим общо за развитие на селските райони. И в заключение, в дългосрочна перспектива ние можем да защитим ОСП, ако тя е една съгласувана политика, което означава, че трябва да имаме а, такава последователна политика и да продължим да я защитаваме, за да бъдем силни. Благодаря. Продължаваме сега с Луи Паскал Мае. Паскал Мае ще говори по темата директни плащания в бъдещата ОСП и в частност как може да се разработи нов европейски модел за земеделие. Имате думата. Благодаря, господин председател. своите Това, което аз искам да посоча, е свързано с нова система на плащания след 2013 година, като ще цитирам предишни разработки. Можете да ги намерите и в документа, който съм разпределил. Става дума за доклада на който е записан за Съюза Нашата Европа под ръководство на Джон Кристоф Бюро. Там се посочват по-подробно идеите, на които ще се спра днес. Съдържание на моят доклад, то е следното. Първо, някои кратки коментари във връзка с предимствата, но и границите, т.е. недостатъците на реформата в ОСП, която се състоя през последните години. След това ще се спра по-подробно на дългосрочните перспективи за ОСП, като първо ще говоря за структурата на директните плащания и е, също така ще се спра на проблема обществени блага в селските райони. Аз смятам и а, това го изразявам в доклада си, че институциите са необходими за да се овладее проблема на колебанията в доходите и цените. Аз съм за нещо като мрежа за сигурност, и разбира се, това трябва да бъде обвързано с определени условия, на които сега няма да се спирам подробно. От друга страна, беше вече казано, че е важно да разполагаме с необходимия инструментариум, за да можем да подкрепим позицията на земеделските стопани на пазара – защото тук става дума за група от хора, която няма толкова голяма тежест на пазара. Също така за общата пазарна организация са ни необходими много по-балансирани инструменти в конкурентната политика. Трябва да не се допускат олигополи, трябва да се извърши добър баланс с земеделските стопани. Реформите в миналото бяха насочени към промяна в инструментите с цел премахване на дисбаланса на Пазар, Обаче интензивността на селското стопанство, интензивното му развитие също трябваше да бъде ограничено, а това беше направено в по-малка степен. Става дума основно и за въпроса как да бъдат разпределени помощите между отделните земеделски стопани. Ясно е, че тук от особено значение е големината на земеделското стопанство и това е по-важно, отколкото е, вида е, земеделска дейност дейност, която извършва съответното лице. Освен това, много важен въпрос е въпросът за развитието на селските райони и качеството на околната среда. Това са неща, които е, не са е, в достатъчна форма разгледани. До сега също екологичните аспекти на реформата, на това е, е обръщано внимание безспорно, а плановете за земеделско, за развитие на селските райони бяха твърде различни е, в зависимост от е, типа райони. Например, в е, тези, които са неблагоприятно положение, бяха взети специфични мерки. Също така баланса на общо състояние, на общия преглед беше положителен, но намесата не беше много голяма и тук. Е, внесените промени е, не променят нищо в логиката на директните плащания, което означава, че е, лицата могат да продължат да предявяват правото си на такива помощи и за тази цел обаче имаме една система на администриране, която познаваме от миналото. Мисля, че това а, са права, имам предвид а, субективните права на а, директни плащания. те не представляват материални стимули за земеделските стопани. А, такива стимули са необходими, за да могат да се прилагат на обществото желаните услуги и продукти тук е, много често се изхожда от е, принципа да се плащат обещетения, вместо да се покриват загуби. Освен това, е, земеделската, сълскотопанската дейност става все по-малко привлекателна. Много повече неща се вършат в сферата на екологията и е, това означава, че новите цели с е, този тип инструментариум могат да се постигнат само частично. Установяваме също, че ефективността на кръстосаното съответствие е, е незначителна. Резултатите, които имаме до сега, са твърде разочароващи. Тези мерки са възприемани като отрицателно действаща принуда и е, освен това е, аз е, искам да посоча, че това а, разрушава ценностите, разрушава а, постигнатото и а, пречи на селското стопанство да се приспособи към новите реалности. След това а, мога да посоча, че проблемите а, в Европа не би следвало да се решават а, така. И последната точка – ограничаването на съфинансирането във втория стълб – не дава възможност държавите членки да поемат нужната отговорност и има твърде големи различия е, в е, финансовите салда на държавите членки и те и днес пораждат е, поводи за противоречия. Мисля, че тук сме свидетели на една неравностойна ситуация, която има отрицателно въздействие и би могла да повлияе отрицателно и на реформата също така, според мен, плащанията за Обединеното кралство вече не са оправдани. Финансовата солидарност не е вече решение, а по-скоро проблем за ОСП. Необходима ни е нова концепция и е време да намерим ново начало – Естествено, договорът от Рим трябва да бъде съобразен с новите реалности, да бъде изменен съответно и въпреки настоящата криза, директните плащания, според мен, не са надежден инструмент за посрещане на загубите сигурността на доставките е принцип, който може да се защитава, но директните плащания не са насочени към тази цел. Ако искаме да действаме сериозно, са необходими другите инструменти. Имам чувството, че днес не се е, разглежда толкова дългосрочното действие на директните плащания. И е, може би целта не трябва да бъде такава защото сега сме в криза. Мисля, че е по-важно да се приложи принципа и да изхождаме по-скоро от принципа, че става дума за производство на обществени блага. Пазарите имат недостатъци, които трябва да се компенсират и тези помощи трябва да се превърнат в атрактивен инструмент. Защото селското стопанство – трябва да отговаря на обществения интерес, да изпълнява социални изисквания, а това означава, че публичните средства за финансирането на тези обществени блага трябва да бъдат осигурени. Принципа на субсидиарност, неговото приложно поле трябва да бъде разширено е, и да включва не само концепции, но и финансиране на дейности в ОСП. Мисля, е, също и е, какви трябва да бъдат принципите на новите плащания, диференциране и целенасоченост на помощите, след това съразмерност и ефективност, което означава, че екологичното земеделие трябва да бъде по-привлекателно а днес виждаме по-скоро обратното. След това стабилност, трябва да се опитваме да снижаваме административните разходи колкото е възможно повече и накрая е, свобода на договаряне и също така задължения към предлагане на услуги, а не е, паушални общи плащания. Трябва да се въведе и тук отчетност, защото публичните средства трябва да съответстват и на публичните услуги, които е, се е, предлагат. А за тази цел, за проверка на това съответствие, е необходим контрол и накрая предизвикателства пред държавите членки. Две основни предизвикателства – виждам аз първо директните плащания и след това стимули за производство на обществени блага в селските райони и след това трябва да създаде дисциплина в защита на националните интереси при е, вземането на решения на равнище Европейски съюз. Предложенията предвиждат договорни плащания на три етапа. Първо – едно базисно плащане и то в районите, които бихме могли да окачествим като нормални. Това е основната, по-голямата част от територията на една страна. След това трябва да има плащане, което да бъде обвързано с определени условия към селските стопани – намалени директни плащания при определени обстоятелства. Тоест и след това транспарентна система и е, помощи, които да преследват определени цели в определени периоди. Това е важно е, предвид е, запазването на такива обществени блага, като биологичното многообразие в селското стопанство и чрез селското стопанство. И е, в отдалните държави членки, тук трябва да помислим за диференциране на районите, обаче от друга страна и за кохерентно, за сближаване. След това плащания, които да компенсират определени неизгодни положения. Естествено, става дума за селски райони, които са в неблагоприятно положение и за това са в не толкова добро конкурентно положение. За тази цел трябва да се създадат сълскостопански мрежи, които да бъдат обвързани с производството и с поголовието, така че да се получи цикъл. Това са най-общо нещата, които исках да представя, искам да подчертая, че е, селските райони трябва да бъдат много точно реги... дефинирани. И е, третият етап плащания за зелени постижения, т.е. зелено земеделие. Е, и е, за тази цел се изискват повече екологични дейности, които да бъдат е, обързани с определени изисквания. Т.е. тези плащания ще бъдат нещо като скала с е, кредитни точки, които е, се изготвят за селските райони и тези зелени плащания в кавички ще бъдат предназначени за селски райони, които са особено екологично чувствителни или където се извършват природни дейности с висока добавена стоеност. Тези плащания могат да бъдат предназначени за други райони и да допринесат за екологичният отпечатък, намаляване на екологичният отпечатък на земеделието в традиционните селскостопански райони. Селскостопанските предприятия би следвало да бъдат подкрепени в тяхната екологична дейност. И накрая искам да посоча, че тези плащания трябва да бъдат индивидуални, предназначени за конкретни лица, е, да не могат да се прехвърлят и по този начин ние ще създадем финансова отговорност вместо е, така наречената финансова солидарност, която доведе до тези въздействия. Всички договорни плащания трябва да бъдат финансирани от националните бюджети и това правило трябва да спомогне от една страна да бъдат а, м, добре уравнени салдата, а от друга страна да се създадат стимули за държавите членки м, да се опитат да а, реализират нетни приходи. Всичко това трябва да допренесе за е, промяна в е, поведението на е, решаващите фактори в тази сфера, най-вече на министрите на селското стопанство. Сега, как изглеждат моите изводи, моите предложения. Те може би са малко радикални, но от друга страна те пък са и мерки, които трябва да се прилагат адход и те не могат да заместят е, мерките в развитието на селските райони и също така други политики. Помощите е, не трябва да са свързани с големи административни разходи. Тези предложения не съответстват непременно на принципа на съразмерност или на ефективност. Обаче, въпреки това, трябва да се опитаме да тръгнем в тази посока, за да имаме определено диференциране на плащания по райони и е, това, разбира се, предвид базисните плащания и разликите между държавите членки. Това трябва да се отчита при предложенията известна степен супранационалност, наднационалност за селскостопанската политика. Е, защо? Защото обществените блага, произведени в селското стопанство, са с глобален характер и засягат глобални явления, като биологичното многообразие и климатичните промени. От друга страна пък, тук е, местният принцип е, се проявява много силно и различните равнища трябва да бъдат включени в процеса на вземане на решения. Освен това, мисля, мисля, че федерализмът, данъчният федерализъм, не допринася непременно за намаляване на решенията на равнище Европейски съюз и е, придаване на по-голямо значение на местното равнище. Има решения на ниво Европейски съюз за защита на обществените блага, например е, опазването на сладководните ресурси, обаче има и етични аспекти, например в защитата на закрилата на животните. И тук е, различните държави членки имат различни гледища, но според мен европейските граждани само биха поздравили едно такова развитие, е, защото нещата не са толкова прости, колкото изглеждат на пръв поглед. Накрая аз искам да посоча, че ни е необходима обща политика, обаче тук в много по-малка степен трябва да се залагат като основа националните интереси. Европа се нуждае, освен това, от своите земеделски стопани не само за производство на храни, но и за запазване на ландшафтния модел на селските райони, защото това е част от европейското наследство и една обща мярка, ако се предвиди такава, мисля, че ще бъде изцяло в състояние да защити замедалските стопани в общността, да защити техните приходи, но а, тези а, земеделски стопани не могат да имат директен достъп до а, гласа на частните потребители. И за това Европейският парламент трябва да се погрижи за такава сълскостопанска политика, която да е в полза на земеделските стопани, но и на другите действащи а, фактори в селските райони. Благодаря. Паскал. Благодаря. На професор Луи Паскал Мае. сега, за да приключим изказванията на селскостопанските специалисти, ще дам думата на Анджей Ковалски, който е професор в Варшавското висше училище по економика и директор на Института за селскостопанска и хранителна промишленост. Той ще говори за това, защо ОСП трябва да продължи да бъде общностна политика. Имате думата, господин Ковалски. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowne panie. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Изключително много ви благодаря за поканата и за това, че имам възможност да участвам в днешния дебат. За мен е чест. Факта, че съм последен след толкова много експерти, ме остава с усещането, че всичко вече е казано и няма какво толкова да добавя. Господин председател, няма да е лошо да започна с един анекдот, с нещо лично. Когато кажа на колегите економисти и експерти, че се занимавам с политика, свързана с селските райони, те много често ме питат, знаете ли как да губите пари? Аз се очудвам на този въпрос и те ми казват, че има три начина. На първо място да играеш хазарт. Това е най-бързия начин. На второ място да ги похарчиш за сексуални услуги. Това ще е, ти даде най-голямо удоволствие и на трето място за сълско стопанство. Това е най-сигурният начин да се губят пари. Госпожи и господа, днешният дебат доказва, че една такава теза е неоснователна. В моята презентация искам да поговоря най-вече за това, защо селскостопанската политика в Европа трябва да остане обща. Надявам се, че ще успея да приведа доказателства е, за това защо третата част на тази шега трябва да бъде забравена веднъж за винаги. Различията в е, мненията често идват от това, че ОСП беше определена в римския договор, след това обаче нямахме обща дефиниция. Мисля, че е време да разберем какво се крие зад ОСП. Виждате сега е едно определение, което намерих в един френски учебник – там се казва следното. ОСП дава общата институционална рамка, набор от мерки, които са основния блок в строежа на общността и общностната политика, средствата свързани с тези мерки и ролята на националните органи, е да ролята на средствата и на националните органи е да изградат една цялостна политика, основана на тези правила и фондове, като се допълват чрез национални основи и национални фондове и така нататък. Може да прочетете дефиницията до края на екрана. Само, че някъде общният аспект изчезна във всичко това, особено когато се намали важността на търговски протекционизъм, ефекта на общата Световна търговска организация и общо споразумение за митата и търговията. Освен това, общността се разрасна, смениха се функциите на държавите, членки, ролята на ОСП нарасна, но механизмите станаха все по-сложни. Имаше диверсификация на интересите на държавите членки. Втория стълб на ОСП, освен това, нарасна. Имаше различни мерки вече и съфинансиране Европейското селско стопанство е много различно във връзка с природните условия, историческите и културните традиции, аграрна структура и много други фактори. Затова има нужда от специфични стратегии за приспособяване, които не могат да бъдат просто прилагане на мерки по силата на ОСП. Ако имаме общи цели в сърското стопанство, те могат да доведат до по-добра конкурентоспособност на европейското селско стопанство като цяло. Един от е, примерите, свързани с ренационализацията, са разходите. Ако направим ренационализация на общата селско-стопанска политика, се смята, че това ще намали разходите. Ако анализираме обаче някои богати страни, които не са част от Европейския съюз, например Япония, Швейцария и Норвегия, и ясно ще видим, че разходите за селско стопанство могат да бъдат много по-високи, отколкото от нези, които наблюдаваме в Европейския съюз. Има много доказателства за това, че ако има ренационализация на ОСП в рамките на Европейския съюз, разходите за сърско стопанство ще бъдат много по-високи от тези, които виждаме в момента. Така че ренационализацията на политиката определено не е решението за Европейския съюз. САЩ и други страни не прилагат на практика политиките, които изискват от нас да прилагаме. Може да видите на таблицата, че в 12 страни, това са данни от 2007 година, разходите са надхвърлили стоеността на произведената продукция по пазарни цени. Макар, че общата селско-стопанска политика е била на лице, броя на тези страни ще се увеличава, вероятно, още. Запазването на общата селско-стопанска политика в Европа не означава, че политиката не трябва да се променя. Напротив, е, има нужда от промяна заради предизвикателствата, имаме нужда от е, бъдеща хармонизация на европейската политика и на националните политики. Какви може да са стъпките? На първо място може да се запази потенциала на сълскостопанската продукция, за да се гарантира сигурността на храните в Европа, както и да се гарантира нуждата от е, снабдяване с храни в световен мащаб. Аз си мисля, че в Европейския съюз е, ние не можем в момента да гарантираме нашата конкурентна способност, нито пък единния пазар, поради липсата на хармонизация. Други цели на хармонизацията са да се създаде система за управление на пазара, която да смекчи влиянието на сериозните колебания в цените и доходите. На четвърто място трябва да има упростяване на начина по който се прилагат мерките по ОСП и как те са свързани с, с други общностни програми. Моля ви, не забравяйте, че пред нас има нови предизвикателства и като че ли понякога забравяме този факт. Много често говорим само за нови центрове за потребление. В последните години обаче се появиха нови центрове и на производство. Преди десетина години никой не третираше сериозно страни като Китай. и Това не е единствения пример. Не трябва да забравяме разпространението на нови технологии в световен мащаб. Създава се интелигентна храна в целия свят. ОСП трябва да отрази тези тенденции. Няма да се връщам към нещо, което вече беше обсъдено. Нека да кажа, че ОСП трябва да може да реагира и на екологичните предизвикателства. Това са предизвикателствата на бъдещето. Аз съм убеден, че само една страна, макар и да е най-богатата в Европейския съюз, няма как да се справи с тези предстоящи трудности. Всичките ми коментари до сега бях в подкрепа на това да имаме общ европейски характер. И се надявам да съм успял да ви убедя в моите аргументи. Нека да кажа сега няколко думи като представител на източна Европа, да дам перспективата на така наречените нови държави членки. Знаете колко е скъпо да се модернизира селското стопанство, знаете това и в старите държави членки, да се реорганизират нещата. Сега, в момента това става в страните от Ична Европа, където БВП е много по-низко от това в най-богатите страни на Европейския съюз. Като си има предвид, че новите държави членки трябва да се справят с вътрешната конкуренция в рамките на ЕС и че трябва да прилагат Лисабонската стратегия, трябва да кажем, че е дошло времето да се прекрати преструктуризацията структурализацията на селското стопанство, трябва да се отделят средства за модернизация. Още веднъж искам да кажа, че ако заличим общностния характер на тази политика, ще имаме проблеми с оглед на настоящата економическа криза. Полша не беше толкова засегната, но много страни от източна Европа видяха как техните приходи, тяхното БВП се срива с много проценти. Изхода от кризата ще се основава на финансирането на ни политики за сметка на други. Наскоро се срещнахме с а, едни фермери и те казаха, че приходите ще намалеят с 40-50% от периода преди присъединяването, една трета от бюджета в крайна сметка ще отива за селско стопанство, въпреки това някои ни обвиняват, че харчим твърде малко за селско стопанство в източна Европа, че не правим достатъчно – Сега се притесняваме обаче, ако инфлацията е 4%, а когато Полша се присъединяваше и в годините преди това имахме инфлация от 200%. В днешната ситуация няма нужда да си економист, за да разбереш, че сърското стопанство няма как да е толкова ефективно в настоящата ситуация. самата презентация не исках да ви отекчавам и да ви умерявам, уморявам, просто исках да ви убедя, че политиката, общата сълскостопанска политика трябва да остане обща. Благодаря. Е, Мулțumim мулт, domnului е, професор Ковалски Петро Презентара Факута. Благодаря. Благодаря професор Ковалски за тази презентация. Приключихме презентациите на представителите на университети и на фермерите. Госпожа Клас има думата сега за няколко минути. Имате думата. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, чухме много интересни презентации. Чухме мнението на учените, на земеделците, Имаме нужда от качествени продукти за обществото. Аз съм сигурна, че ще ги получаваме. В крайна сметка селското стопанство произвежда здравословни, качествени храни. Само, че в страни от е, храните ние трябва да отчитаме интересите и на ландшафта произвеждаме по силата на директивите на Европейския съюз, е, това е маркер за качество само по себе си. Казахте още в самото начало, че трябва да се отчита въздействието върху околната среда на селското стопанство – когато се постигат целите, свързани с опазването на околната среда, ще трябва да поискаме от сельското стопанство да участва активно. Чухме представители на Комисията по околна среда да задават въпроси на комисара Хедегор. Тя тогава каза, че има датски инициативи, за това да може да има инициативи, е, да има участие на селското стопанство в е, екологични начинания. Тя освен това каза, че иска да има един е, по-зелен ландшафт. Ще е интересно да чуем от експертите днес дали има варианти, дали има възможности, които да използваме. Каза се, че трябва да извършим допълнителна проучвателна дейност. Освен това, искам да разбера какво смятат селските стопани относно изчисляването на баланса, свързан с въглеродния диоксид по един справедлив начин. Има въпроси, които трябва да бъдат засегнати и си мисля, че ако експертите дадат своята позиция, това ще е от полза. Благодаря. Много ви благодаря. Благодаря. Преди да продължим с ораторите, искам да кажа на всички колеги, които искат да се изказват, че трябва да бъдат максимално кратки и да се ограничават до две минути, защото списъка е много дълъг. Госпожа Магинес. Благодаря. Надявам се, че вие не се обърнахте само към мен, но въпреки това ще се опитам да бъда кратка. Като имаме предвид изявлението на комисията за пълния спад в доходите в земеделието през 2008 и 2009, загубата на приходи е чувствителна, т.е. загубено е постигнатото от предишните 14 години. Не знае дали нашата комисия го е осъзнала в достатъчна степен. Ситуацията е действително много сериозна, когато става дума за доходите на селските стопанти. Мисля също, че трябва да поставим друг въпрос. Особено в нашата комисия, ние не трябва да следваме приятията норма, че бюджета за земеделие е под заплахъцка и че трябва да приемем съкръщаване на този бюджет. Не, като имаме предвид състоянието с доходите на земеделците, ние трябва да искаме не съкръщаване, а увеличаване на този бюджет. Нека да спрем да се извиняваме за ОСП и да правим мили очи на тези, които казват, че трябва да убедим обществеността. Обществеността подкрепя селското стопанство, подкрепя фермерите, и те знаят, че трябва да плащат за обществените блага чрез данъчната система. Това е прието, това е даденост. Така че нека да бъдем по-твърди в битките, които водим тук. Трябва да сме по-смели да защитаваме по-настойчиво земеделците. Относно обществените блага, не мога да приема, че а, трябва да искаме от фермерите да правят повече срещу по-малко и че не можем да ползваме историческата система или системата за производство за минал период. Нека да попитаме държавите членки какво се случи с производство, където се използва тази система. В моята страна ние поддържаме производството, така че Нека да не изоставяме толкова бързо тази система, преди да сме направили надлежен анализ. И на последно място, какво е, има в едно име? Тук много говориха за смяна на името. Радвам се, че ще се запази О в общата селскостопанска политика. Някой иска да махне думата селско стопанство, може би Е за околна среда, F е за храни, R за развитие на селските райони. Вчера комисаря по околната среда поточни каза, че иска да има една система на плащания, която да е по-плоска. Нека да сме много внимателни тук, дали трябва да приемем такава система, когато става дума за земята. Кой ще спечели от това? И така, нека да бъдем внимателни по този въпрос и предпазливи също по отношение на бюджета. Господин Калиновски. Благодаря. Тук не говорим само за бъдещето на ОСП, говорим за бъдещето на европейския селско-стопански модел. Когато говорим за бъдещето, няма как да не обсъдим стратегията за ...2012 стратегия, която ще има влияние върху бюджета за 2013-2014 година. Трябва да се видят резултатите от прилагането на различните стратегии не само стратегията, свързана с бюджета за 2014 година. Предложенията за този бюджет са да има по-малко средства за бюджета и казва се, че до 2020 година трябва да има индустриализирано селско стопанство. Това ще доведе до загуба на работни места – за хората, които работят в селските стопанства. Някои искат да се премахне европейския модел. Само, че този модел гарантира социалните, културните блага, Три неща. Нямам достатъчно време. Легитимността на ОСП е нещо важно. Когато говорим за еквивалент на обществените блага, се опитваме да намерим по-добро основание за ОСП. Трябва да има нова система, основана на обективни критерии. Не мога да се съглася с аргумента да има диверсификация. Страните на Европейския съюз имат едни и същи разходи за производство. Крайно време е да използваме това правило и за ОСП. Благодаря. Е, Еранс Гарсия. Благодаря, госпожа Гарсия. Oh, ah. Are cuvântul doamna Еранс Гарсия. Си, gracias. Lo siento. Госпожа Еранс Гарсия, благодаря. Аз искам да се съгласа с колегата Магинес и е, да я поздравя за изказването й и искам заедно с вас да споделя някои мисли за ОСП. Има продукти с високо качество, които се произвеждат по екологичен начин. Това може да се постигне от други страни, но със сигурност е, е, не трябва да забравяме и другите страни в света. Нашите земеделски стопани произвеждат наистина стоки с най-високо качество, но трябва да се зададем въпроса за какво е необходимо това, когато политическата стратегия на Европейския съюз крайна сметка е насочена към съсипване на обща сълскостопанска политика. Ние трябва, що се отнася до бъдещето на тази политика, да а, променим отделните стратегии на държавите членки. Ние трябва да изясним на съвета и комисията, че трябва да заложат на стратегията, на стратегическия подход. Стратегически защо? Защото производството на храни за населението а, трябва да бъде от стратегическо значение и трябва да а, осигурим и разумни цени, като искаме и да се спазват минималните стандарти на МОД. Обаче, тъй като изискванията, които си поставяме са големи, ние е необходим достатъчно висок бюджет, т.е. достатъчно средства в европейския бюджет, които да ни спомогнат да осъществим тази политика, поне на нивото както до сега. Господин Як. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че беше посочено нещо много важно това, което на практика означава ОСП е много по-добро от името, с което се ползва. Ние сме за общата сълскостопанска политика, ние сме за задоволяване на Европейския съюз със собствени ресурси, с високи като качество храни. Също така ни е необходима система за стабилизиране на колебанията в цените. Не бяхме много единни по отношение на значението на първия и втория стълб, но мисля, че би трябвало с общите моменти, които установяваме днес помежду си, да влезем в битка аз мисля, че скромността тук е лош съветник. Ние имаме една обща сълскостопанска политика, която отразява усилията на земеделските стопани в цяла Европа. Тази политика е разумна и ако искаме да запазим тези стандарти, то тогава би трябвало да осигурим съответните финансови средства като проблем, но и като предложение съм си записал, че трябва да се намали в бъдеще бюрокрацията. Благодаря. Нали, Благодаря, господин Бъге. Благодаря, господин председател. Аз много внимателно проследих изслушването, също и в функцията си на постоянен докладчик на бюджетната комисия и аз изрично мога да се съгласа с факта, че в тази дискусия става дума основно за а, това да се разберем за целите, съдържанията и инструментите, защото резултатите са по-важни от инструментите и това го казвам изрично във връзка с дискусията по кръстосаното съответствие. Имаше много общи моменти, но имаше и доста различни мнения, които а, трябва да се изчистят, за да имаме една обща позиция на парламента. Но това беше една ясно изразена и добра реакция на това, което приехме през ноември в така наречения non-paper. Е, прочетохме този non-paper, който ни беше представен от е, службите на комисията и той беше по-скоро нещо невъзможно е, като предизвикателство. Колеги, този дебат, който в момента водим за сълскостопанската политика на бъдещето, която да е обвързана с приемственост и с реалистични визии всичко това а, трябва да предполага ние да сме готови 2012 година да влезем в конфликт с собствените правителства. И при е, недостатъчно предлагане във връзка с многогодишното планиране, тук става дума за процедура на съгласие, да можем в е, пленум на пленарно заседание да кажем не, ако е необходимо, защото иначе дебата няма да има полза. Казвам това съвсем изрично и ако проявявате готовност, е, можете да тръгнете по този път, по който и аз бих искал да вървя. Благодаря, господин Беге. Госпожа Канята. es gribētu uzsvērt, ka viens no svarīgākajiem mērķiem ir saglabāt kopējā Първо искам да подчертая, че една от най-важните цели на АСП е да се запази делът който тя е имала до момента и тук трябва да работи много интензивно. Другите комисии трябва да бъдат убедени в това, че проблемите с конкурентноспособността не трябва да се решават е, в ущърп на ОСП. Нашата цел е да постигнем справедлива обща сълскостопанска политика. В момента имаме много голямо разстояние, много голяма разлика на равнопоставеност между старите и нови държави членки, което води до изкривяване на конкуренцията и до различия в жизнения стандарт, което е, създава загриженост след всички нас. Вторият принцип, на който трябва да се опираме, е прозрачността. Критериите не трябва да бъдат произволни, а да подлежат на проверка и да бъдат разбираеми от всички. Нашата обща сълскостопанска политика трябва да бъде лесно достижима, а това не може да се постигне без дискусия по обществените ползи от селското стопанство. Какво е съотношението между селскостопанската продукция и селските стопани, които предлагат на продуктите си на обществото. Тук трябва да бъдем много внимателни, когато става дума за съфинансиране. Трябва по възможност да о, запазим обществената значимост на тази политика. Господин Сикерски. Напълно съм съгласен, че не трябва да обясняваме твърде много общата сълскостопанска политика. Мисля, че средствата бяха добре изразходвани по интелигентен начин в полза на всички потребители, не само на фермерите. Защо мислите, че доходите на земеделските стопани са по-низки? Какво се случи на финансовите пазари? Колко средства е? изразходвахме, за да спасим финансовите институции? Кой плаща за всичко това? Може би сме забравили. Отново и отново говорим за създаването на нов модел – това обаче не означава, че трябва да променим всичко, което сме имали до сега. Защото има доста добри страни на общата съскостопанска политика, които трябва да бъдат е, запазени до развитие по успешен начин. Не бива да забравяме за ефективната ефективното функциониране на ОСП, на общия пазар. Но ние не сме конкурентоспособни, се казва, на световния пазар. Но какви са правилата за конкуренцията там? Какви са стандартите? Какъв е мащаба на производство? Конкуренцията се осъществява само при определени условия. И на следващо място, специфичният характер на земеделието. Знаете, че 50% зависи от това. От... Зато не могат поносить отговорност чиновници. От а, метеорологичните условия. Друг един аспект. Общата селскостопанска политика не означава, че всички инструменти трябва да са еднакви. Трябва да а, държим сметка и за регионализацията – ако имаме предвид продуктите, които се създават в земеделието, не трябва непременно да плащаме за всички тях от ОСП, защо да не плащаме за тях от някои други политики. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Доц. Благодаря, господин председател. Беше добре да чуем тук в комисията и гласа на фермерите, представители на селските общности. Аз искам да приветствам господин Фюри от Северна Ирландия. Много добре е, че водим този дебат не само тук, в тази зала, но и в нашите страни. Аз внимателно слушах днешния дебат има доста неща, които станаха съвсем ясни. Чухме гласа на фермерите. Беше ясно, че е необходимо да има силна обща сълскостопанска политика и ние трябва да посветим своите усилия и тук в парламента и в Европейската комисия да работим за бъдещата ОСП след 2013. Освен това чухме, че трябва да гарантираме адекватен бюджет. Съгласна съм с Магинес, че трябва да се съгласим с по-нисък бюджет. Трябва да търсим максимума, който можем да постигнем. Има колега, който каза, че има други елементи от ОСП, които а, са в допълнение. Може би има други бюджетни линии, които трябва да бъдат разгледани от парламента. Трябва да продължим поддържането на една силна система на преки плащания. Не защото фермерите искат това, а поради ситуацията, в която се намират. Освен това, трябва да гарантираме, че ще има повече научно-изследователна и развойна дейност, а не бюрокрация за фермерите, за да бъдат те по-ефикасни, но трябва да им дадем инструментите, за да постигнат такъв резултат и да им осигурим нужното допълнително финансиране. Бъдещето на ОСП трябва да включва и подходящи инструменти за адаптиране на пазара. Тук се говори за периода на възход и падение, как това се отразява негативно върху доходите на фермерите. Сигурността на храните трябва също да и бъде много силен елемент в този пакет. Благодаря, господин председател. Това е господин Дорфман. Благодаря много за е, оживяната дискусия днес. Е, мисля, че един от въпросите, които бяха дискутирани подробно, е въпросът за разпределението по хранителната верига. И е интересен въпросът дали ние не би трябвало да мислим по-революционно, защото аз мисля, че делът на селското стопанство в хранителната верига вече не е актуален и е необходимо да се обмисли наново. Когато говорим за потребителите, е, те са може би по-симпатични на земеделските стопани, отколкото дистрибуторите. Господин Куня много правилно посочи, че слоскостопанската политика трябва да бъде кохерентна. Обаче аз е, мисля, че тя трябва да бъде кохерентна спрямо потребителите, но и спрямо земеделските стопани. Ако миналата година намалихме цените и ги компенсирахме с директни плащания, искаме да бъде бъдем кохерентни и е, не би трябвало да допускаме е, дискусия за финансирането. Това е също въпрос на кохерентност, иначе просто няма да е, имаме нужното доверие сред нашите земеделски стопани. Мисля, че тук трябва да бъдем много внимателни наистина. Накрая искам да посоча, че трябва да си помислим как да се опрости сълскостопанската политика. Имам предвид по-малки стопанства, където съотношението между бюрократичните операции и аутпута, т.е. това, което излиза като резултат, трябва да бъде оптимизиран. Нико Еско. Благодаря. Господин Николеско. Благодаря. На първо място искам да кажа, че съм съгласен с колегите, които казаха, че не трябва задължително да бъде толкова фатално това намаляване на бюджета. На второ място, трябва да се увеличи легитимността на новата политика в очите на гражданите. Имаме нужда от обща политика. Имаме нужда от политика, която да се радва на максимална подкрепа. За това ще имаме двойна подкрепа, ако това се получи. Критериите, които се избират, трябва да са обективни, не трябва да бъдат спорни нито в източна, нито в западна Европа. ОСП трябва да е в служба на социалната политика на Европа. Изискванията и нуждите на новите държави членки са точно толкова легитимни, колкото и на старите държави членки. Не съм съгласен, че има някакъв вид а, взимна връзка между стандарта на живота и размера на плащанията. Не, трябва да видите какъв е производствения капацитет а, и тогава да правите такива изчисления. Нашите фермери са играчи на един много конкурентен пазар. Понякога разходите играят роля преди да определяме мерките, трябва да определим какви са целите и след това да решим какви са правилните решения. Благодаря. Един последен коментар и след това ще дам думата на Джордж Лайон за едно много кратко заключение. Даниелис. Благодаря, господин председател. Благодарим ви много за това интересно изслушване, на което присъствахме и благодаря също и на докладчиците за техните интересни доклади. Днес искам да се спра конкретно на една точка – по данни на Европейската комисия във връзка с съобщението по промените в климата, южните държави членки на Европейския съюз страдат повече от въздействията на климатичните промени, но тези държави членки е, ще страдат е, всъщност несъразмерно повече от е, това, защото климатичните промени вероятно ще имат огромно въздействие върху регионите, които са със селско-стопански характер. И е, това ще засегне и някои альтернативни дейности, като например горско стопанство и аквакултури. Тези дейности много често са единствените възможности за диференциране на доходите в тези земеделски е, селски райони. Определени економически сектори ще е, попаднат под въздействието на климатичните промени, което ще е, намали възможностите за диференциране и това ще засегне основно южните държави членки. Какви възможности може да предложи Европейската комисия за да запази особено чувствителните райони от въздействията на климатичните промени. И още нещо, искам да посоча, че в тези е, райони трябва да се постави акцента върху закрилата на е, обществените блага и запазването на селското стопанство там. Аз мисля, че въпросът трябва да бъде следният, най-вече защото доколко Европейската комисия се занимава с тази тема и какви възможни решения предлага. Благодаря. Последния оратор, извинявам се, Джовани Лавия. Той има много важна позиция в Комисията по бюджети. Джовани Лавия, искам да благодаря на всички оратори на всички, които допринесоха за този дебат. Заедно с Джордж Лайн, мисля, че участниците очертаха много интересни идеи които да бъдат използвани от Комисията по селско стопанство и Комисията по бюджети. Новата ОСП играе важна роля за бъдещето и това беше подчертано. Много нови елементи бяха очертани тук. Общото беше, че всички оратори казаха, че селско-стопанската политика трябва да остане европейска, да остане наистина обща. Трябва да избегнем всички опити да се ренационализира или съфинансира тази политика, както казаха няколко от ораторите. Дебата подчерта необходимостта общата селско хостопанска политика да разполага с достатъчно средства от общностния бюджет. Затова бюджета за в бъдеще трябва да е поне равен на това, което имаме сега. Това е основна цел за Европейския парламент. Това трябва да е едно непоклатимо условие, което да поставим, когато говорим за многогодишната рамка. Европейския парламент има нови отговорности и задължения по силата на Лисабонския договор. Сега по силата на процедурата за съвместно взимане на решение Европейския парламент играе основна роля по отношение на бюджета. Ние също ще участваме в доклада за бъдещето на ОСП. Заедно с господин Лайен си мисля, че ще успеем да осигурим необходимата подкрепа за политиката, за да може ОСП да се изправи пред новите предизвикателства за бъдещето. Благодаря, Джовани. Сега искам да дам думата на Джордж Лайон за един или два заключителни коментара. Моля ви, останете. Ще трябва да вземем едно решение след това. Джордж, имаш думата. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък, защото времето напредна. Искам да благодаря на колегите за тяхното участие днес, което помогна да се изясня доста неща, свързани с доклада и върху какво да акцентираме. Искам един човек веднъж ми каза, че ако искам да спечеля а, малко състояние, а, трябва да а, се започна да се занимавам с земеделие. Това е малко като шега. По втората част на дебата. Трябва да кажем, че ние се нуждаем от фермерите и не, не забравяме този факт. За това става дума в ОСП. Без а, селскостопанска дейност няма да има и доставка на обществени блага. За това не бива да забравяме и този факт в дебата ни. В основата на реформата трябва да стои справедливостта. И на последно място госпожа Магинес каза – не, не трябва да се отказваме толкова лесно още от първия ден. а, трябва да бъдем силни по отношение на а, бюджета. И така, благодаря ви много за вашето участие и очаквам да продължим разискванията през идните месеци.